Okay, good morning. I think we... Добро утро. Мисля, че можем да започнем заседанието на подкомисията по човешки права с приемане на дневния ред. Няма възражение. Дневния ред е прият. Сега бих искала да направя няколко съобщения. Вчера няколко от нас, колегите Логбери Кухинов и аз най-сетне успяхме. Успяхме да се запознаем с документа за диалог Европейски съюз Китай по правата на човека. Документът е на съвета. ви си спомняте, че ние се борехме за това да имаме повече достъп до информация. И въпреки, че това беше до някъде забавен ритуал да отидем в залата, в която да се запознаем с документа под надзор. Нямахме възможност да вземем документа със себе си. Все пак мога да ви уверя, че това е една стъпка напред, защото ще имаме повече достъп до документи. Може би няма да има нужда да ходим в съвета и да четем документи в охранявана зала но трябва да ви кажа, че наистина станах по-мъдра след като прочетох този документ. Посочвам това, защото диалогът с Китай по човешките права се е състоял и ние ще получим на 15 юли по време на последното ни заседание преди лятната парламентарна вакансия ще получим информация за това. Второто съобщение е за решението на бюрото в разширен състав да се изпрати малка делегация в Русия, в Беслан, за да участва тя в церемонията по почитане на памета на жертвите на трагедията преди 6 години. Вие си спомните, че това беше терористично нападение и всъщност то беше приключено по един трагичен начин. Над 100 деца бяха загинали. Това е много полезна национална трагедия. И с Андри Кене и колегата Верман ще може да отидем. Бяхме поканени от неправителствените организации, които работят на регионално и на общинско ниво. Третото ми съобщение е за процедурата по спешните резолюции. В момента вече е изпратено писмо до председателя на Комисията по външни отношения. Аз съм го подписала като председател на нашата подкомисията и председателят на конференцията на председателите на делегатите. Предлагаме Комисията по външни отношения на бюрото в разширен състав да обсъди кои ще бъдат резолюциите по спешната процедура. Вие знаете, че много често темите проистичат от обсъжданията, изслушвания и други заседания в нашата подкомисия. Затова ние също ще имаме роля в тази процедура по избор на темите за спешни резолюции. След това, въпреки много сериозната намеса и действия в Сирия. Господин Ал Хасани, който е защитник на човешките права, е бил осъден на 3 години затвор. Посочвам това сега, защото Европейският парламент през септември прие резолюция в която призовава сирийските власти да освободят господин Алфасани незабавно. Наистина е много тъжно и тревожно да се прочете защо то е бил осъден за отслабване на националните чувства и за разпространяване на фалшиви слухове. Мисля си, че трябва да сме много обезпокоени. Той е бил осъден при затворен, закрит процес и дори неговият адвокат не е бил допуснат в съдебната зала. Господин Алфасани беше осъден в съответствие с определени разпоредби на наказателния кодекс на Сирия. Очевидно е, че тази процедура не отговаря на никакви изисквания за честен и справедлив процес – и това беше посочено от много неправителствени организации, включително Международната комисия на юристите. Ние продължаваме да призоваваме за незабавното освобождаване на този защитник на човешките права. След това господин Емат Баки на 23 юни беше освободен от затвора. Той е председател на Сдружението за защита на правата на затворниците. Господин Баки, на 28 декември беше задържан по време на масови арести на защитници на човешките права той е бил обвинен в пропаганда срещу ислямския строй. Ние призоваваме да бъдат отеглени обвиненията към него. Um, И точка трета от дневния ред е доклад за посещението на делегацията на нашата подкомисия в Вашингтон. Госпожа Гал пристига в момента. Основния резултат на това посещение ще бъде представен от мен и госпожа Гал. Също предполагам, че ще се изкаже. Може би, приятели, бихте искали да видите малко снимки от нашето посещение. Това е цялата делегация в Конгреса на САЩ. Придължени сме от ключовия конгресмен по защита на човешките права и двамата са председатели на Комисията по човешки права. Тук сме на прием в Конгреса. Freedom House беше домакин на приема. Freedom House, трябва да кажа, беше много доброжелателен, много приятелски настроен, да, наистина бяха много гостоприемни и ние смятаме, че е много добре да укрепвам нашите връзки с трансатлантическите неправителствени организации. Тук господин Харис в компанията на две много хубави жени. Тук отново председателят на Комисията по човешките права. Това е делегацията от другата страна. Отново в Конгреса. Тук можете да видите цялата делегация. Можем ли да се върнем към предишната снимка? Да. Виждате. Анна Гомеш, Ласло Торкеш, аз, Кинга Гал, Мартин и Марита Шак, която, за съжаление, не може да присъства днес, въпреки че тя имаше желание да представи пред вас съобщение за посещението. Още снимки. И сега. Основните моменти и мисля си, че това са нещата, на които трябва да продължим да обръщаме внимание. Много от нашите обсъждания се бях посветени на закриването на Гвантаномо. За съжаление, като че ли администрацията на Обама не може да продължава с тази дейност толкова енергично, колкото ние се надявахме в Европа. Така че препоръката ми е да следим много отблизо този процес и разбира се, ние можем да продължаваме обсъждането за това как европейските правителства могат да помогнат, като приемат лица задържани в Гвантаномо, които не са били осъдени. Освен това, трябва да се подчертава в нашите дискусии необходимостта да можем да участваме в обсъждането на политиката на САЩ в сферата на задържането на лица, защото ние не смятаме, че изцяло се защитават правата на задържаните лица. Имаше някои много безпокоителни случаи, при които САЩ възнамерява да задържа хора и да ги държи в центрове за задържане, без да бъдат предявявани обвинения. Вторият момент е напредването и подпомагането на демокрацията може би е навлязло в нов етап, защото администрацията на Обама е доста по-различна в това отношение от администрацията на Буш, що се отнася до укрепването на демокрация в други страни. Ние се договорихме да проведем през есента и изява в нашата подкомисия за укрепването на демокрация. Това ще бъде среща с американски организации, които работят в сферата на укрепването на демокрацията, така че ще поканим нашите американски приятели от тези институции тук. Освен това, много от нас сметнаха, че ще бъде необходимо да обсъдим как Европейският съюз може по-добре да подпомага укрепването на демокрация и може би бихме могли да внесем предложения за нови инструменти. Разбира се, ние имаме нашите инструменти, но в някои случаи този, документ, този инструмент, извинете, не отговаря на нашите изисквания. Особено когато ситуацията е изключително напрегната и трябва спешно да се реагира. Освен това, трябва да решим дали да не представим доклад по собствена инициатива нашата подкомисия, дали този доклад да не бъде посветен на подпомагането на укрепването на демокрацията. Освен това, ние имахме много обсъждания по диалога за човешките права. Очевидно, трябва повече да говорим с американските ни колеги за това, кое е добрият резултат от такъв диалог, как да се води този диалог и какъв е нашият опит в диалозите ни с други страни. Много обсъждахме нашия опит с диалог с Китай, с Русия, с други страни. Целите ни са много близки, така че наистина трябва да сравняваме нашия опит с този на нашите американски колеги. И накрая, Време е да видим как ние, членовете на тази подкомисия, можем да създадем по-тесни връзки с конгресмените в САЩ и с длъжностните лица в Конгреса на САЩ. Можем да предлагаме, разбира се, след много сериозно мислене, съвместни изявления по въпросите за човешките права и може би най-интересното ще бъде, ако организираме едно заседание по човешките права в рамките на диал... трансатлантически законодателен диалог. Няколко член на нашата подкомисия много активно участва в този трансатлантически законодателен диалог, така че трябва да умислим как да направим едно такова съвместно заседание. Искам да посоча, че наистина имаше интерес от членовете на Конгреса на САЩ, които се занимават много активно с човешките права, да работим и да провеждаме съвместни заседания. А сега, госпожо Гал, предполагам, че вие бихте искали да кажете няколко неща. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, вие казахте всичко, и аз няма да се вдавам в подробности, защото докладът е много пълен. Бих подчертала три аспекта. Мисля се, че вие вече споменахте, че най-важното ни впечатление е, че много добре да имаме институции, които се занимават с укрепването на защитата на човешките права и също така демокрацията. Добре да имаме такива инструменти. А също така е важно е да може бързо да се предоставят, макар и в неголям размер, но средства като безвъзмезна помощ, особено в конкретни случаи, когато има проблем с човешките права. И много е важно това, което правят тези две институции, за които вие говорихте. И ние трябва да помислим как да подобрим нашите процедури, за да може можем да използваме съответния инструмент на Европейския съюз по-пълноценно и по-бързо. Следващия аспект, който искам да изтъкна е, че наистина има нужда от диалог Смятам, че трябва да подчертаваме това все повече. Наистина ще бъде много важно да бъдат включени въпросите за човешките права, те да бъдат включени в трансатлантическия диалог на законодателите. И смятам, че това трябва да бъде цел на нашата подкомисия, да бъде включен аспектът на човешките права. Ще спомена за моите впечатления от тези срещи. Смятам, че те бяха полезни. Беше много интересно да се наблюдава, че има един такъв много сериозен проблем, който разделя Държавния департамент на САЩ и Конгреса на САЩ. А е важно да поддържаме диалог и с Държавния департамент и с Конгреса на САЩ. Много е ясно, че те имат нужда от нашата помощ. Това, което чухме в изказването на посланника на САЩ, който отговаря за Квантанума. той каза, че той има желание да затвори базата, но той има нужда от помощ. Мисля си, че е интересно да наблюдаваме как Целият въпрос на политиката ангажиране и въпросите с човешките права ще изглеждат в бъдеще. Смятам, че ролята на нашата подкомисия е винаги да настояваме на това, че във всичките политики и стратегии за ангажиране с други страни винаги трябва да включват аспекта на, на защитата на човешките права. Е, това е което излякоха за себе си от това пътуване до Вашингтон. Благодаря, Кинга. Някой иска ли да направи някакъв коментар? Ако не, като че ли стигнахме до една изненадваща идея, която пък е очевидна, от друга страна – да се опитаме да създадем и да насърчим развитието на един форум САЩ <clears throat> НПО, който бил, бил много полезен. Особено, що се отнася до диалога за правата на човека Европейски съюз Китай също така. Защото там имаме един подобен форум. Имаме диалог с САЩ, разбира се, много по-различен от този с Китай, но така ли иначе говорим за сближаване, за споделяне на идеи за съвместни проекти с САЩ? Бихме могли да се възползваме от тази нова възможност, предоставена от администрацията на Обама. Ще има много последствия това посещение, ще го коментираме и преминавам сега към следващата точка – мен настроен с господин Мишел Тилеманс. Той е председател на Колхон по чапката на върховния представител. Ситуацията е нова, защото тук чисто официално винаги сме имали представители на председателствата на Европейския съюз. И трябва да подчертая, че господин Тилеманс не е тук като представител на Бългийското председателство, а работи по чапката на върховния представител. Така че се намираме в един преломен момент явно. И ще видим дали тази половин година ще бъдем доста по-различни от предходната. Още нещо се променя и е, то е свързано с поразумението за службата за външни отношения. Ще се създадат нови структури и смятам, че споразумението, що се отнася до правозащитната дейност, е значимо. Постигна се съгласие, че на ниво седалище на службата за външни отношения ще има правозащитен орган и баронес Аштън подчерта, че това ще бъде една нишка, която ще преминава през всички дейности и структури на службата, като постоянно припомня колко е важно включването на правозащитната дейност в действията на службата. Също така тя подчерта, че ще има възможност да се обсъдят наместването на процесите и когато се видяхме преди две седмици, тя също каза, че би искала да обсъдим организацията на КОХОМ. Радвам се, че Белгийското председателство подкрепя тази идея за тази важна група за защита правата на човека и най-вече за това тя да бъде в Брюксел. Предполагам, че господин Телеман ще говори по този въпрос. Накрая трябва да отбележа, че много се радваме, че на 1 юни двама външни министри държави членки на Европейския съюз писаха на Лейди Аштън за това колко е важно по правозащитни въпроси, по общи ценности да се говори с един общ клас. В тяхното писмо са засегнати почти всички аспекти които нашата подкомисия говори, правозащитни организации споменават и всички заинтересовани страни посочват. Това писмо бе изпратено посредством господин Вестенфеле от името на Германия и госпожа Есперсен, външния министр на Дания. Нещо сбърках като че ли. Казахте ГДР, казва колегата до нея. Господин Вестефел е външен министр на Федерална република Германия. Господин Тилеманс, имате думата за да изложите приоритетите на КОХОМ. Much, uh, um, <clears throat> and... Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да посоча, че за мен е чест да предложа тази работна програма пред Комисията за правата на човека. Защитата на правата на човека по света от години е една от основ... един от основните приоритети на Европейския парламент и вашата комисия защита правата на човека играеше важна роля тази сфера. Това беше една платформа за обръщане внимание на тези права, включая и предоставянето на наградата Сахаров за свобода на <clears throat> мисленето. И вие, госпожо председател, постоянно защитавате тази тема като приоритет във всички програми и политики на Европейския съюз. За това разчитам на вашите съвети през едните 6 месеца. Ще разчитаме наистина на вас. Ще представя нашата програма от името на върховния представител, програма за следващите 6 месеца. Тя бе разработена съвместно между белгийските власти, както и представителите на върховния представител и заместни председател на комисията Бронес Аштън. Тази програма включва, разбира се, и отличната работа на Испанското председателство. Ние ще бъдем председатели на КОХОМ по искане на госпожа Аштън и разбира се в максимално кратки срокове ще предадем нататък този пост. Що се отнася сега до начина по който ще работим на практика. Секретарията на съвета, комисията и съвета ще съставляват един общ екип, който ще работи в Брюксел, Женева и Нью Йорк. Много се радвам, че и представител на Европейската комисия сега седи до мен. Винаги това показва, че те ни подкрепят. Искам да благодаря на Европейската комисия за отличната работа, особено по отношение на разработването на тази работна програма. Освен това, трябва да заявя, че голямата част от а, държавите по света, нашите делегации и делегациите на Европейския съюз вече <clears throat> работят активно. Белгия ще бъде председател на местно ниво само в 10 държави и трябва да се подчертае тази промяна. Като се имат предвид разпоредбите Лисабонския договор, диалогът за правозащитни теми и консултации с трети страни и регионални организации ще бъде ръководен и провеждан от службите на госпожа Аштън. Белгия ще участва в заседанията като председател на КОХОМ. Това е една промяна от предходната ситуация. През второто 6 на 2010 година ние ще консолидираме и ще развиваме нататък политиката за защита правата на човека на Европейския съюз, като се фокусираме върху ефикасното прилагане на вече съществуващи европейски инструменти, като използваме пълния потенциал на Лисабонския договор за защита правата на човека във външната политика, както и насърчаване развитието на основните свободи. Върховният председател представител, извинете, и заместник председател заяви на 16 юни 2010 година пред вас в Страсбург това, че се <clears throat> прави един общ преглед на правозащитните идеи в Европейския съюз, т.е. един общ фундаментален преглед. Ние ще се възползваме от тази възможност да предоставим съответните указания, като преди това направим един общ преглед на политиката за защита правата на човека в Колхом, като подготвителна възможност за вземане на решение от страна на върховния представител в бъдеще. В нашата работна програма взехме предвид не само нейните желания и воля, но също така и писмото от а, германския и датския външен министр, което съдържа изключително интересни идеи и ще го използваме като едно указание за нашата работа в бъдеще. Та, посредством този преглед ние ще се опитаме да включим становищата на всички заинтересовани страни в процеса. По-специално резултатите от годишния форум Европейски съюз неправителствени организации. Той ще бъде проведен заедно с Европейската комисия на 12 и 13 юли 2010 година. Тази година той се нарича Инструментите на Европейския съюз за опазване правата на човека и Сабонския договор, настоящо състояние и възможности за развитие. Отново сега ще се възползвам от тази възможност да ви поканя да участвате и да бъдете един от основните оратори и участници на това събитие. Както и в цялата ни работа, ролята на гражданското общество ще окаже въздействие върху процеса на стратегически преглед. Препоръките, жалоните, заложени от Amnesty International по отношение на нашия инструментариум за правозащитна дейност, се вземат предвид. Искам да добавя, че в цялата си работа <clears throat> ние ще включваме гражданското общество. Вече сме провели консултационни заседания. Извинете, ще проведем консултационни заседания на 7 юли, а първото заседание на КОХОМ на 19 и 20 юли ще бъде открито с представяне на гражданското общество. Настоящите институционални промени, промени ни дават възможност да се съсредоточим върху конкретни цели в работата си. Споменах това и на предходни заседания. Това ще стане като изберем четири е, основни теми. Първо, начина на работа на КОХОМ, оптимизиране инструментите на Европейския съюз, след това на по-добра работа на Европейския съюз в Свет сигурност на ОНЕ и Асамблеята на ОНЕ и след това по-голяма синергия между политиките на Европейския съюз и на общо ниво и по по-конкретни теми по отношение на външната политика. Сега, госпожо председател, ако ми позволите, ще говоря по тези четири теми. Първата – работата на КОХОМ. Адаптирането на тази работа ще бъде свързано най-вече с по-чести заседания. Ще се предложи идеята КОХОМ да бъде в Брюксел, в Белгия. Надявам се да има консенсус седалището да е тук. Но го предлагаме най-вече по практически съображения. Когато работната програма стане известна, ще видите, че ще бъде невъзможно Кохом да се среща толкова рядко, както сега. Точно обратното, трябва да се срещаме много често. И за това трябва да има едно седалище тук, в Брюксел. Промяната на начина на работа на Кохом също свърза, се свързва с включването на различни специализирани групи, фокусиран върху оперативна дейност – по-голяма видимост на политиките, засилване на връзките с Корепер и политическия и комитет и комитета за сигурност, както и на временни дискусии, свързани с приоритетите на ниво съвет на министрите на външни работи. На второ място – оптимизиране на инструментите на Европейския съюз. Тук има две основни оси – Първата е рационализиране и оптимизиране на различните указания, инструментариуми и планове за действие. И втората ос е общ преглед на диалозите и консултациите. Трябва веднага да кажа, че си записах това, което казахте за САЩ току-що и незабавно ще го включим в работата си, по-специално в консултациите си с САЩ за да видим какви практики можем да почерпим от тях. По отношение на указанията, този общ преглед и тези усилия за оптимизиране на работата не означават, че по някакъв начин ще спре самата работа. Не. И за децата, и за въоръжения конфликт ще поработим, за да направим преглед на досегашната работа. Искаме да има един семинар със специалния реп... докладчик на Европейски съюз за децата, по смъртното наказание. Ще искаме една резолюция в Общото събрание на ОНЕ. Надяваме се там да ни подкрепят повече страни, отколкото през 2007. Мисля, че за първи път бе прията такава резолюция тогава. Да се надяваме повече държави да се присъединят към тази резолюция и да се наложи или мораториум, или, както не се иска повече, отмяна на смъртното наказание. По отношение на правозащитниците, Испанското председателство работи изключително съсредоточено върху това. Назначени са лица за контакти в почти всички мисии на Европейския съюз по света. Има годишни заседания на местно ниво между ръководителите на мисии и гражданското общество и защитниците правата на човека. И ние пък ще се опитаме да се върнем към чешката инициатива за едно, което се наричаше Обежище Европейски съюз. Що се отнася до правата на детето? Ще се опитаме да проведем консултанции в КОХОМ за приемане на един допълнителен факултативен протокол към Конвенцията на ООН за защита правата на детето. Това ще бъде един втори протокол, който ще даде възможност за подаване на жалби. Също така ще приемем последващи а, мерки по отношение на детския труд. По измъчванията ще се опитаме да приложим указанията, прияти по време на шведското председателство, ще излезе Европейската комисия с една с един документ, който е свързан с търговията на различни инструменти, които могат да се използват за мърчение и измъчване. Оттам седна ще се опитаме да напишем по-ясни указания, като вземем предвид диалога с специалния представител за съхраното насилие срещу жени консултациите, диалога и подкомисиите. Това е втората сфера. Както казах, ще направим преглед и на тази сфера, но искам да заявя, че следните диалози или подкомисии ще се срещат през следващите 6 месеца. С, с Африканския съюз, с Русия, Беларус, Молдова, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргистан, Таджикистан – Китай, САЩ, Канада, Япония, Аржентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Камбоджа, Лаос, Виетнам и Марокко. Комисията и представители на съвета ще водят тези диалози или консултации. Ще продължим също така с преразглеждането на диалога с Китай и ще започне такъв процес и по отношение на Русия. Има и други инструменти, които трябва да бъдат а, споменати. По отношение на свободата на религиозните убеждения, ще следваме заключенията на съвета от 2009 за свободата на мисълта и религията. Ще направим една специализирана група, която ще се занимае с плана за действие, който проистече от заключенията на съвета. По отношение на подкрепата на демокрацията, искаме да изчакаме първо а, един доклад от службите на заместник-председателя, където ще се направи един списък с предложения за пилотни страни, отново в а, последствие на заключените на съвета от 2009 година. Надяваме се да заработим бързо. По отношение на въпросите свързани с а, а, хората с альтернативна сексуална ориентация, ще се опитаме да приемем един инструментариум, всъщност той е разработен от съвета. Идеята е да се приложи на практика този инструментариум. Ли, сега за лицата с увреждания ще продължим дискусии за да приемем един етичен кодекс за институциите и държавите членки по отношение на Конвенцията на ООН за правата на лица с увреждания. Надяваме се той да бъде прият през следващите 6 месеца. Третата сфера насърчаване или, извинявайте, повишаване видимостта на Европейския съюз в ООН, в съвета за правата на човека и в а, Общото събрание на ООН. Трябва да се направи преглед на съвета за правата на човека. Той ще започне през тези 6 месеца, ще продължи през 2011 година, като отправната точка ще бъде сега, през тези 6 месеца. Испанското председателство работи по този въпрос но искаме една амбициозна програма, която от друга страна да бъде реалистична. Няма се това да стане факт през едните 6 месеца. Четвъртата сфера, която е и последна, фокусиране на правата на, върху правата на човека и синергия на политиките в Европейския съюз. Искам да спомена някои приоритетни теми. Първо, по отношение на политиката за сигурност и отбрана, след това мира и жените, и сигурността, свобода на изразяване и нови технологии, права на човека и бизнеса, право на храна на пето място. Няма да влизам в подробности, това са тематични области, но имаме ясни цели заложени във всяка една от тях и ще се опитаме да постигнем конкретни резултати в всички тях. Аз съм на ваше разположение за въпроси. И не на последно място, още веднъж искам да ви благодаря за това, че ни дадохте тази възможност да представим тези общ, в общ най-общи штрихи нашата програма. Те трябва да бъдат одобрени, разбира се, от държавите членки на първо място. Тази работна програма сега е раздадена, те вече я имат и отново ще се консултираме с гражданското общество по отношение на прилагането на тази амбициозна, но реалистична програма. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Тилманс. Днес наистина е един добър ден. Много се радваме да чуем, че ви имате такъв стратегически подход. Разбира се, испанското председателство много добре работеше. Ние високо ценяваме дейността на господин Дуарте, но наистина имаме в момента добра възможност да възприемем по-стратегически подход. Вие говорихте за стратегията в сферата на човешките права, говорихте за това, че е необходимо да бъдат включени съображенията за човешките права в съществуващите инструменти. Имам една идея, която бих искала сега да ви споделя. Може би бих могли да организираме нещо като семинар по диалозите за човешките права, защото има толкова много полезни наблюдения, както положителни, така и отрицателни, и много идеи за това как да направим тези диалози по-ефективни. Може би е добре да започнем да обмисляме този въпрос, защото може би трябва да работим по-хоризонтално по въпроса за диалозите за човешките права, за включването на съображенията за човешките права в законодателството, политиката и инструментите. Може би тук могат да се набележат четири сфери и те са свързани с взаимодействието за други парламентарни комисии, защото ние можем да направим това включване на аспектите на човешките права в законодателството тук. Например, ние така работихме съвместно с Комисията по земеделие върху правото на храна. Така че предполагам, че можем да работим по този начин, да работим в една и съща посока. И сега Дейвид Никълс от Amnesty International. Имам удоволствие да ви дам думата да споделяте позицията на Amnesty International и други неправителствени организации по програмата за човешките права. Заповядайте, Дейвид. Благодаря, госпожо председател. Бих и искал да добавя към положителната атмосфера, която цели тази сутрин. Ние много се радваме, след като получихме писмата от външните министерства на Германия и на Дания, да чуем и от представителя на Белгия. Много положителни неща. Благодаря ви за поканата. Също така бих искал да приветствам белгийският председател на ОКОХО за дейността по привличането на организациите от гражданското общество и благодарим на Белгийското председателство също така за това, че те са поканили неправителствените организации да участват по-активно в работата му. Също така приветстваме по-голямата прозрачност и че ще получим достъп до документи, до които нямахме достъп през последните 6 месеца. Тук не обвиняваме Испанското председателство, но институционалните процедури. Така че ние се надяваме, че в скоро време ще можем да се върнем към ситуацията, която беше създадена по време на шведското председателство, когато имахме възможност да получим информация за дневния ред на различните работни групи, допълнителни документи, документи свързани с срещите на ниво министрите и нататък. Така че сега, когато вие работите от името на върховния представител, се надявам, че вие имате достъп до тези документи и разчитам на това, че ще бъдете много прозрачни към гражданското общество и към парламента. Бих искал да привлека вашето внимание към два документа. Вие вече говорихте за препоръките на председателството и предполагам, че най-късно днес всички членове на подкомисията ще получат тези препоръки. Също така бих искал да оговоря за препоръките отправени към Бългийското председателство и други институции от мрежата за защита на човешките права на неправителствените организации, занимаващи човешки права, по въпроса за сътрудничеството в рамките на Евромед. Няма, разбира се, в момента да говоря за дейността на Европейската служба за външна дейност, но, както казах, ще се постарая да запазя доброто настроение и добрата атмосфера. Първо, по стратегията за човешките права и по-скоро нейното пълно преразглеждане, което беше обявено от и САЩ преди две седмици в парламента. Ние приветстваме това, ние от много години призоваваме за това преразглеждане. И това се вписва в идеята на прегледа или преразглеждането, което беше обявено от бългийски председател на КОХОМ и също така тази идея беше провъзгласена и на форума на неправителствените организации преди една седмица. Тук също става дума за изключително важния въпрос за диалозите за човешките права и многото диалози за човешки права, които съществуват, за които чухме тази сутрин някои от тях вървят много добре и водят до добри резултати и конкретни препоръки, които после се изпълняват от третата страна с помощта на Европейския съюз. Някои от тези диалози са чисто дипломатическа дейност и трябва да се признае, че те са такива. Това не означава, че те нямат право на съществуване, но те не би трябвало да се използват като предлог, както сега се случва, като предлог да не се води политика в сферата на човешките права. Необходимо е да бъде възприята една по-обща, по-всеобхватна политика, свързана с човешките права спрямо трети страни. И понякога наблюдаваме едно стесняване на тази политика от страна на някои държави членки. И така сега за насоките. Те трябва по-добре да бъдат изпълнявани и ние, неправителствените организации, призоваваме за това вече от много години. Резултатът, на който се надяваме, в резултат от прегледа, е, че ще бъдат разработени по-добри стратегии на регионално и местно ниво, а не само една глобална стратегия. Ние имаме нужда тези стратегии да отчитат местната специфика и да използват всички инструменти по един по-комплексен, по-единен начин, отколкото в момента. Бихме искали също така да видим как консултациите с гражданското общество могат да се впишат, да се включат в този процес. Един от най-добрите варианти за това е форума за човешките права, който ще се стои по-късно този месец. Там ще има два конкретни семинара и един от тях ще се занимава с последователност на диалозите за човешките права. Както знаят членовете на подкомисията, вие знаете, че Amnesty International отдавна призовава за това. Радваме се да видим, че институциите вече признаха, че има проблем, свързан както с външната, така и вътрешната последователност. Ние се надяваме, че този въпрос ще бъде разгледан сериозно и ние се надяваме, че резултат от семинара ще бъдат конкретни решения за бъдещи действия. Другият семинар е семинар, който I know that the EU institutions um, have, felt difficult, have found... Аз смятам, че това е един въпрос, който е много сложен и за нас за нашата организация. Това е един сравнително нов въпрос. Ние се надяваме, че Европейският съюз ще може да възприеме много по-последователен подход към човешките права и да гарантира неделимостта и неотменния характер на човешките права е да не става дума само за социалните и културни права, на които е посветен втория семинар, за който говорих. Освен това, през последните 6 месеца имаше проблеми, особено в Женева и в Нью-Йорк, но повече в Женева, свързани с човешките права и дейността на Комитет по човешките права. Става дума не само за представителството, но и отговорността и подотчетността за взетите решения. Ние се надяваме, че съществуващите проблеми ще бъдат максимално бързо разрешени. Ключови елемент през следващите няколко месеца ще бъде прегледа на съвета по човешките права на ООН и състава му. Друг ключов момент, свързан с дейността на ОНЕ през следващите месеци е резолюцията за смъртното наказание. Много се радваме да научим, че вие се стремите да получите по-голяма подкрепа за тази резолюция като абсолютен приоритет. Ние обаче сме обезпокоени от това, че процесът върви твърде бавно, поне за сега. Ние се надявахме, че бихме могли да постигнем повече напредък и това, което пречи на работата не само на институциите, но и на правителствата и на неправителствени организации е това, което проистича от лобистката дейност. Разбира се, ние работим както с институции, така и с третите страни и ние работим много сериозно по това да бъде отворен сегментът на високо ниво на Общото събрание на ОНЕ и много силно разчитаме да допринесем за по-бързия напредък. И накрая още две неща. Първо по двустранните срещи. Поради всичките институционални проблеми през последните 6 месеца, имаше много заседания и срещи с третите страни, които бяха отложени за, втора, за второто полугодие. И ние разбираме, че имаше някои двустранни срещи на министерско ниво, които очевидно се смятаха за не толкова важни. Срещата на върха Европейски съюз с Средиземноморския регион и срещите с, средиземноморските, с някои средиземноморски страни се отнасят към тази категория. Аз знам, че много от нашите проблеми, проблемите на правозащитните организации са свързани с срещите на министерско ниво, които не са организирани от КОХОМ, а от други географски работни групи, когато инициативата се поема от другаде. Това продължава, този проблем все още не е решен. Бихме ви били много благодарни, ако наистина възприемете един по-цялостен подход, включително и на тези срещи. И накрая Както беше случай с нашите препоръки към Испанското председателство, нашите препоръки към Европейския съюз по време на Белгийското председателство включат, включват един списък от 10 конкретни случая в края на документа. Това е разширяване на обхвата на европейските инструменти, ангажираността на Европейски съюз трети страни. Ние Искаме да видим, че европейските институции изпълняват всичките, да, всичките инструменти на Европейския съюз по всички тези 10 конкретни случаи. И ние очакваме от Европейския парламент конкретен ангажимент, свързан с тези 10 конкретни случаи, с които приключва нашия документ. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, Дейвид. Да, наистина, както вие казахте, първата възможност да се продължи диалога между гражданското общество, КОХОМ и нашата подкомисия по новия подход ще бъде форума на неправителствените организации на 12 и 13 юли. Благодаря ви за поканата. Определено ние ще бъдем добре представени. И така, имате думата, колеги. Госпожа Гал се беше записал списъка на ораторите, но тя не е тук. Има ли други желащи да се изкажат? Не. Да, госпожа Килнил, съповядайте. А, пардон. Pour une fois, nous n'avons pas à nous battre pour prendre la parole. Euh, bon, je pense que tout ce qui a été... Не се налага да се бием за микрофона. Нямам въпрос, но искам да изразя задоволството си от е, всичко, което чух. Комисията за правата на човека изпрати делегация в Вашингтон. Аз участвах в тази делегация и искам да подчертая, че не бива да се забравя факта, че при работата в областта на правата на човека в Европейския съюз трябва да се отделя внимание на еохтонните етнически групи, народи. Това е един особено важен проблем, който не бива да се пренебрегва. Благодаря ви. Благодаря. Господин Тилманс, дали бихте искали да се изкажете? Благодаря, госпожо председател. Да. Благодаря за всичките изказвания и бележки. Първо, има промяна която е свързана с по-силното сътрудничество с Европейския парламент и особено под комисията ви. Да, наистина аз не го изтъкнах достатъчно в моето изказване. Каня ви на заседанието на КОХОМ на 4 юли и ще можем там да обсъдим включително и промените в междуинституционалните отношения в резултат от Лисабонския договор, така че за нас това ще бъде много важна среща с вас, госпожо председател. Целта на семинара е наистина много интересна – и както и идеята за консултации с гражданското общество. Същината на въпрос е, че консултацията и диалога понякога водят до твърде смесени резултати, а прегледът, който трябва да бъде извършен, наистина е починен на нашата цел да водим по-активна дейност. Но наистина имаме нужда от нова енергия, нови идеи, ново мислене в целия този процес и приветстваме тези нови идеи, защото наистина понякога просто само се окупаваме в нашите позиции по диалозите и по консултациите. Имам една такава склонност към консервативни рефлексии. Наистина трябва да се преосмисли целият процес и за това е много важно да имаме принос отвън, извън състава на алкохол. Така че наистина ние ще отчетем това и разбира се, диалозите и консултациите също ще са важни и що се отнася до нашето отношение с комисията – Мислите, че всичко, което беше казано от представителя на Amnesty International, беше много важно. Може би да спра на въпроса за прозрачността. Полагаме максимални усилия. А, това е основното, което искам да кажа. Това, което посочихте, Дейвид, е, че през последните 6 месеца видяхте една промяна, понякога и липса на организация. А това полугодие беше един сложен период, защото наистина имаше промяна, вървеше една промяна. Не очаквам през следващите 6 месеца да има пълна яснота във всички сфери. Все още Дейността по промяната продължава, така че все още се извършва рутинна дейност. Ще се стремим да ви предоставяме максимума от възможните документи. Разбира се, преди всичко това въжи за Европейския парламент, защото вие сте за нас основна институция на Европейския съюз и разбира се, ще полагам максимални усилия да информираме и гражданското общество но искам да ви помоля да четете, че има процес на промяна и трансформация във всички географски работни групи по смъртното наказание. Имаше една много добра първа среща, която се проведе в Нью Йорк. И резултатите от тази първа среща, това първо заседание. Наистина вдъхват оптимизъм за бъдещето. В Женева Нью-Йорк ние ще работим като един съвместен екип. Аз не знам точно какво правят всички представителства на Европейския съюз към ОНЕ, но знам, че що се отнася до човешките права, делегацията на Европейския съюз наистина държи под контрол много от въпросите и бългийската делегация много активно участва в процеса и много ясно са разпределени задачите, извършва се съвместно планиране. Тоест, извършва се още една стъпка към това, което в крайна сметка ще стане Европейска служба за външна дейност и ние възнамеряваме да продължим да работим още по-активно в рамките на Европейска служба за външна дейност. Благодаря ви, госпожо председател. Може би първо да дам думата на колегата Георгенс и след това на господин Рилс от името на Европейската комисия. И сигурно ще има време и колегите да се изкажат. Е, мерси, мадам президент. Je suis arrivé avec un peu de retard, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion благодаря ви, госпожо председател. Закъснях малко и не зная дали сте говорили за присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. Това, според мен, е изключително важно събитие. Това е, е една демонстрация на подкрепата на 27-те държави членки на Европейския съюз към ценностите, залегнали в основата на тази декларация. Естествено, че е особено важно ние да бъдем правдоподобни в нашите действия като съюз. Многократно сме поставяли определени искания. И е особено важно това, че 27-те държави членки на Европейския съюз ще признават решенията на Съда за правата на човека в Страсбург. Как инак ще можем да застъпваме нашите ценности по отношение на Русия? ако не всички държави членки на Европейския съюз са готови е, да признаят е, решенията на Съда за правата на човека в Страсбург. Е, това щеше да бъде една много противоречива позиция. Така че какво възнамерява в това отношение да предприеме Белгийското председателство? Ще предприеме ли действия за това да задължи всичките 27 държави на Европейския съюз да приемат и да признаят решенията на, съвета, на Съда за правата на човека. Аз ще продължа да настоявам. Благодаря, господин Георет. Да. Хубаво е, че го повтаряте това като политик. Знам, че човек трябва да повтаря идеите си. В един момент някой го чува и те се реализират. Така че идеята ви е отлична. Увод има поет ангажимент при присъединяването. Не сме говорили за присъединяването към Европейската конвенция за правата на човека преди, така че благодаря, че го направихте. Ще дадем време, на господин Тилеман, за да помисли за вашето предложение. Междувременно ще дам думата на Европейската комисия да изрази своето становище. Uh, uh, uh, благодаря, Искам да благодаря на приятелите от Белгия за отличния дух на сътрудничество. Преди не сме участвали толкова активно в предходния председателство, още самото начало на самото председателство. Говоря не само за себе си, а и за колегите от е, секретарията. Никога не сме били толкова въвлечени в подготовката и планирането на работата на Кохом, колкото сега. Изключително полезно, е, плодотворно е това. Очакваме с нетърпение тези 6 месеца. А, много неща ще започнат и настоявам на думата започват. Не казвам, че те ще приключат. Не казвам, че ще успеем да ги доведем до край. Особено ако говорим за нова стратегия на Европейския съюз, защото предишната е от 2001 година. Надяваме се да стартираме различни процеси, като например форумът с НПО, консултациите с всички заинтересовани страни, но стратегията няма да бъде готова за края на 6-месечието, а до 2011 най-вероятно ще се простре. Искам да коментирам три неща. Първо, синергията между вътрешния и външния план. Да, това е приоритет за всички, за гражданското общество, за Европейския парламент, за институциите, председателят на Белгийския Кохом. Но това е приоритет, който е много важен от външна гледна точка, защото има много работа, която трябва да се свърши, за да може във вътрешен план генералните дирекции, комисиите, парламента и тези, които се занимават с вътрешна политика, да усетят важността на този въпрос за това се радваме, че госпожа Декайзер, евродепутат, е съгласна да бъде председател на работната, работното заседание, свързано с тази вътрешна важна последователност на форума за връзки с НПО. Ако вземем отличната идея на колегата, свързана с присъединяването на Европейската конвенция правата на човека и цялата система за надзор на Съвета на Европа, е много важно, когато имаме отношения с държави членки на съвета на Европа, които не са държави членки на Европейския съюз, да се включваме в този механизъм, да говорим с един език и да им казваме, ние сме част от този механизъм, ето, прилагайте тези механизми. Така много добре можем да работим по правозащитни теми с държави, които не са членки на Европейския съюз. От друга страна обаче можем да покажем, че нашите държави членки, целият Европейски съюз в своето минало, наистина отговаря на стандартите, които изисква от трети страни. Един друг ваш елемент е свързан с външните отношения и за свободата, която имаме за защита на стандарти към трети страни в вътрешен план има разпределение на отговорностите. Компетентностите на Европейския съюз и неговите институции за работа с държавите членки по отношение на тяхната работа, свързана с конвенции за правата на човека, тяхното ратифициране, прилагане, зачитане на механизмите е доста ограничена. И ето за това трябва да работим и по вътрешните канали, за да може наистина да се усети значимостта на тези въпроси. Колегите, които работят по европейски въпроси, трябва да знаят, че те имат ограничени правомощия, ограничени от учредителните договори. Ето за това трябва да говорим още като започнем на този форум за разговори с НПО по отношение на съчетаването на вътрешния и външния план. Господин Никълс говори за това, че има диалози, които са отлични, които са добри и трети, които не, не съвсем. Тези, които работят добре, са онези, които отговарят на структурата заложена от споразуменията, които имаме с тях. Тоест, там, където има пряка връзка между споразумението, планове за действие, предоставяне на подкрепя и така нататък. Това трябва да се има предвид, когато се прави прегледа на тези въпроси. Сега седалището на Брю... в Брюксел на Кохом, броя на заседанията, необходимо увеличаването на техния брой, защото имаме все повече работа, има промяна, е, върху институциите и тогава има един риск е, държавите членки някакси да престанат да се интересуват от е, държавите членки, е, що се отнася до КОХОМ и до други структури. Прехвърлянето на повече отговорности към госпожа Аштън е факт, но не искаме държавите членки да се оттеглят от тази си роля, която изпълняваха до сега в това отношение. Искаме да чуваме държавите членки при прилагането на политиките. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Още един много интересен въпрос имаше, който бе повдигнат от господин Дейвид Никълс, че има затруднен достъп работните групи в съвета работни групи с стратегиите по отделните държави. Нали това искахте да кажете, Дейвид? Като че ли правата на човека не се дискутират в тези структури, какво можем да направим? Трябва ли да направим нещо сега, когато се създава службата за външна дейност? Все още има такъв риск. Независимо от добрите намерения на господин да включи този елемент като свързваща нишка между отделните политики, правозащитниците не се занимават само с правозащитна дейност, а другите само с тяхната си работа. Важно е тук да се разбие този модел, но не знам дали ще можем да го постигнем. Заместник председателя Макмелан току-що излезе. Тък му смятах да му задам един въпрос а, по отношение на тази дискусия. Той е свързан с а, а, представяне и засилване ролите на демокрацията и видимостта на демокрацията. Знам, че той тази седмица присъства <clears throat> на едни диалози в САЩ по този въпрос господин Тилеманс и господин Рърц. Работите ли по последващи действия, свързани с препоръките на съвета, свързани с подкрепа за идеята за демокрацията? Исках да обсъдим и тези два въпроса. И в 10.30 ще започне изслужването, свързано с Демократична република Конго. Господин Телеманс. Благодаря, господин председателю. Искам да отговоря на въпросите, свързани с господин Гюренс. Е, зададен, извинете, от господин Гюренс. По отношение на вътрешно-външната кохерентност, Лисмонския е, договор ни дава една възможност. Това е възможност е, да се присъедини Европейския съюз към Конвенцията за правата на човека на Съвета на Европа. <clears throat> И хартата с правата на човека на Европейския съюз ще влезе в сила и всъщност влезе в сила, с изключение на тези държави, които имат съответно клауза за неприлагане. Но е, тези е, два въпроса, които Лисабонския договор даде възможност да се развият, ни дават възможност точно да съчетем външния и вътрешния план. Между другото, днес след обяд е, ще имаме едно заседание на всички комисии, които извършват мониторинг по чредителните договори на Европейския съюз. И с ваше разрешение ще повдигна този въпрос. Важно е да се разгледа въпроса за поведението на държавите членки, свързано с ратифициране и прилагане на международни договори, в случая договори на ООН свързани с правата на човека. Трябва да се обърне внимание на този въпрос. И накрая, работната група, която се занимава с съвета на Европа, СССР е, всъщност се занимава точно с тази тема. И предлагам да господин Гьоренц да се обърне към тях и да изрази ясно становището си. По географските групи точно това имаме предвид, когато говорим за липсата на прозрачност, географските групи. Какво е нашето намерение? Искаме да има по-ясно обръщане на внимание върху правата на човека в тези географски групи. Ще се обърнем към белгийските председатели на тези работни групи, за да видим дали ще бъде възможно гражданското общество да говори пряко с тях. Всички диалози и консултации би трябвало да бъдат е, обект на съвместна работа на географските групи. И се надявам наистина да работим по същество с Кохум и, ние Кохум и географските групи. Освен това, се опитваме да изчистим и някои теми, например правото на храна – Ще се опитаме да имаме съвместни заседания с КОДЕВ. Един от многото примери, където работим по различни теми с групите на съвета. Включването на правата на човека в обща политика за сигурност и политика по отбрана, там работим с друга група, с PMG и SIFCOM. Те ще са групите, които ще ни помагат в нашата работа по отношение на включването на тази тема. По отношение на демокрацията. Подкрепата за демокрацията също е наш приоритет. И на бързичко Um, да, ще изчакаме доклада за напредъка на Европейската комисия и секретарята на съвета по тези пилотни страни. И искаме да приложим на практика заключенията. Иска ли комисията да каже нещо по този въпрос? Имам предвид последващи действия, свързани с заключенията на съвета за подкрепа на демокрацията. Госпожо председател, през цялото време ще ви информираме, няма да пропуснем това. Благодаря, казва председателката. Господин Георенц, иска ли думата? Не. Нямам какво да кажа повече. Работим по един доклад за демокрацията, който трябва да предостави на съвета. Кохом ще го получи също през ноември. Парламентът също ще бъде информиран, защото ние знаем, че вие силно се интересувате от тези въпроси. Благодаря, казва и председателката. И сега смятам, че бихме могли да закрием тази част от а, нашата работа. А, благодаря на господин Тилеманс. Не съм научила още името на длъжността ви, защото тя е нова. Господин Тилеманс е председател на КОХОМ от жабката на върховния представител е, в сферата на външната политика, госпожа Аштен. Очаквам с нетърпение да работим заедно, разбира се, и с комисията, както винаги, и с организациите на гражданското общество. Надявам се заедно да успеем да постигнем много. И така, колеги, стигаме до Основната част от нашата програма тази сутрин е, едно своевременно изслушване, свързано с е, правата на човека в Демократична република Конго. Организираме това изслушване заедно с Комисията по развитие. Искам да приветствам госпожа Грето, която се присъедини към нас. Тя ще бъде съпредседател на заседанието с мен. Защо е своевременно? Сега е 50-та годишнина от независимостта на Демократична република Конго. Това бе вчера, на 30 юни бе отбелязана тази годишнина и искам да припомня една спешна резолюция, която Европейският парламент прие миналия месец след убийството на господин Чебея Бахсире. Този конкретен случай привлече изключително много внимание и той наистина бе правозащитник до смъртта си. Юрист, който не се страхуваше да се занимава с въпроси, които противоречат на интересите на правоимащите. И той заплати за това с живота си. Третата причина, поради която трябва да проведем това изслушване сега, е, че на следващата сесия на съвместната парламентарна асамблея АСП Европейски съюз, която ще бъде проведена в Киншаса, Демократична република Конго на от 2 до 5 декември 2010 година. Ще се обсъдят и тези въпроси. През декември Европейския парламент прие една спешна резолюция от по-общ характер – по отношение на правата на човека. И трябва да спомена, че съвет с правата на човека на ОНЕ също направи универсален периодичен преглед на ситуацията в март, извинете, през март тази година. <clears throat> Бяха направени различни препоръки към правителството на Конго. Докладът е във вашите папки. Искам да спомена, че специалният доклад, свързан с извънсъдебни екзекуции на ООН, господин Алстън, посети е, Демократична република Конго и също излезе с доклад. Неговият доклад е, изброява наистина много сериозни нарушения правата на човека. Убийства, извънсъдебни е, екзекуции или екзекуции без съдебно нареждане. От декември 2007 до март 2010 година 1796 граждани цивилни са били убити 187 отвлечени. От тях 807 деца. Безнаказаност и полицаите и военните извършват такива правонарушения абсолютно безнаказано. Сексуалното насилие, изнасилването като оръжие. 160 жени седмично биват изнасилени. И гладът, разбира се, друг проблем. Ощестяващи условия в затворите и измъчване на задържаните. Така че днес ще е, разгледаме правозащитната ситуация в страната, както и хуманитарния план, където милиони 900 хиляди души са вътрешно разселени поради насилие, извършване от различни въоръжени групи, FRPI и FPJC, за да спомена само някои от тях. И сега искам да започнем по програма. Искам да дам думата на госпожа Крето, заместник председател на Комисията по развитието, да вземе думата. Имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. От името на Комисията по развитие бих искала да ви поздравя с идеята да проведете това изслушване днес. Уважаеми гости, уважаеми колеги, много се радвам да бъда тук като заместник председател на Комисията по развитие и също и приветствам представителите на правозащитните организации в Демократична република Конго. Много е важно да обсъдим и напредъка, който е постигна в Демократична република Конго, що се отнася до човешките права, но ние наблюдаваме, че има много сериозни проблеми с човешките права и за това за нас е приоритет да следим какво се случва в Демократична република Конго. В нашата комисия ние наблюдаваме как се доставя хуманитарната помощ и с огорчение наблюдаваме, че са широко разпространени нарушенията на човешките права. Депутатите на Европейския парламент и комисарите осъдиха ситуацията с човешките права в Конго. Имахме специализирана среща. Тя беше посветена на ситуацията на жените в Конго, защото, както вие знаете, изнасилванията на жени и деца са всекидневно явление. Това е трагичната реалност. Комисар Дегухт също така включи в своето становище проблема с човешките права и като резултат от това той беше обявен за персона нон крата. Ние знаем, че Господин Чабева Хисире беше този виден защитник на човешките права. Както вие казахте, стотици деца се отвличат над 400 цивилни лица са били убити от декември миналата година. 160 жени са жертва на изнасилвания всяка седмица. Вчера се отбелязваше 50 годишнината от независимостта на Демократична република Конго. За съжаление, тази страна не може да отбележи дори една година от демокрацията в тази страна. Ситуацията в страната води също така и до липса на финансиране което поставя под сериозна заплаха предоставянето на хуманитарна помощ, която дори когато се предоставя много трудно успява да стигне до онези, за които е предназначена. По-настоящем донорите не могат да изпълнят 70% от сумата, която ООН е посочи, че е необходима, за да бъде подпомогната Демократична република Конго. И стратегията за спечелване на войната не може да успее, ако не бъдат наказани лицата, които са извършвали престъпления в Демократична република Конго. Комисар Дегухта се стреми да бъде формулирана стратегия за Демократична република Конго и много се надявам, че ние ще постигнем успех в нашата дейност по подпомагане на Демократична република Конго. Сега бих искала да дам думата на първия ни гост да вземе думата за 10 минути. Генералният секретар на Международната федерация по човешките права и председател на Лигата на господавателите, господин Пълн Какума от Демократична република Конго. Заповядайте, имате думата до господин Макума се намира фотографията на убития правозащитник господин Чапеба Хисири. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, от името на нашата организация за защита на правата на човека в Република Конго благодаря за поканата да участвам в това изслушване. В самото начало на моето изказване ще ви кажа, че от, през нощта от, на 1 към 2 юни двама защитници на правата на човека пострадаха. Единия е, бе убит, а другият е, е в неизвестност, е, след като са получили покана за е, явяване в полицията в Киншаса. Очевидно полицейските сили са свързани с е, това събитие. И то непосредствено. Госпожи и господа парламентаристи, ще ви призова с една минута мълчание да е, почетем паметта на всички страдащи в Канго и загиналите. Мерси. Благодаря ви. Госпожи и господа, Това не е еднократно престъпление, това е само едно от поредните престъпления в списъка на убийствата през последните години. Буйове и защитник за права, на правата на човека, но и поет, който с литературните си изяви показваше какво мисли по въпросите, свързани с порядките в Конго. Всеки, който се ослем осмелява да предприема нещо срещу режима, бива преследван. Нашата организация още преди една година насочи вниманието на международните организации и международната общност към ситуацията относно правата на човека в Конго. Госпожи и господа парламентаристи, след изборите през 2006 година се зароди надеждата, че нещо ще се промени. Международната общност предприе активни усилия в защита на правата на човека. Организациите за защита на правата на човека в момента обаче могат да направят единствено негативна оценка на всичко, което се случи, особено по отношение на източните части, източните провинции в е, Демократична република Конго. Така че в момента всичко, което се случва, сигнализира за една е, изострена опасност – Потъпква се човешкото достоинство. Е, човешкият живот няма никаква стойност. Една голяма част от населението в Демократична република Конго смята, че конфликтите всъщност се използват единствено като алиби за действията на правителството, което е, се опитва само привидно да развива демокрацията в страната. Всички изисквания във връзка с демократично развитие, с защита на правата на човека се блокират от правителството на практика. И е, всеки, който се осмелява да призове към зачитане на правата на човека и настоява за тяхното спазване, се преследва. Проведоха се мирни демонстрации или имаше намерение най-малкото за провеждане на такива мирни демонстрации, които обаче бяха забранени, които бяха осуетени от е, правителството. Правителството потиска зачатъците на гражданско общество журналисти, инакомислещи, защитници на правата на човека се арестуват, е, екзекутират и съдебната система е част от е, този човеконенавистен режим. Една голяма част е, от действията, свързани с преследване на правозащитниците, е, включва и изтезаване е, извън съдебни екзекуции. Много ви моля, госпожи и господа, да обърнете внимание на последния доклад на Лигата за правата на човека в който се описва действията на режима в Киншаса. Ще се опитам в три части, в следващата част от времето, което ми остава, да формулирам някои препоръки. Във връзка с убийството на видни правозащитници в е, Демократична република Конго, диалогът с Европейския съюз на второ място и сътрудничеството с международната общност. Нашата организация, организацията, която аз представлявам и е, свързаните с нас е, организации, призовават към активни усилия за упражняване на натиск върху е, правителството в е, Киншаса, така че да се зачитат международните резолюции, резолюциите на ОНЕ, на съвета за сигурност, е, да се окаже подкрепа на семействата на е, Чебея и е, шофьорът му Ебади, е, на на всички останали правозащитници, които са задържани без съд, без присъда или убити. И същевременно ние настояваме системно да се наблюдават всички процеси в страната от съответните представители на Европейския съюз и на ООН, ние настояваме също за изработването на, на, на конкретни насоки. Така че е, не само да се задоволим с осъждането на убийства като тези на Флорибя Шебея и е, на шофьора Ебади, но а, и да предприемем съвсем конкретни механизми и мерки за защита на а, застрашените в Конго. Те са много. Трябва да си признаем, че до този момент политиката на международната общност на практика не постигна резултата. От а, 2000 2006 година на практика помощи от страна на Европейския съюз вече не се отпускат. Политическият диалог с Демократична република Конго трябва да придобие реални измерения във връзка с член 8 от споразумението от Котону правата на човека трябва да бъдат една от централните теми в рамките на дипломатическите отношения и да се води активен диалог с неправителствените организации в Демократична република Конго. Освен това би трябвало да се подготвя и да се провежда политическия диалог съгласно член 8 от споразумението от Котону. Две са препоръките, които мога да формулирам тук във връзка с нашето сътрудничество. Да се е, включат в сътрудничеството неправителствените организации, да се продължи работата на мисията наблюдатели на Европейския съюз в Република Конго, да се включат и правозащитните организации, неправителствените организации, които подкрепят демократичните процеси и същевременно средствата, които се предоставят от Европейския съюз в бъдеще на властите в Конго да бъдат много строго контролирани от Европейския съюз, така че те да не служат за преследване на хората, за потискане на правата на човека, за поддържане на съдебната система, която участва на практика в действията на този режим, който е човеконенавистен. Много ви моля, е, госпожи и господа парламентаристи, госпожо председател, да е, се погрижите за това семейството на Форибът Шебея да получи удовлетворение, да е, получи не само подкрепа, но и морално удовлетворение. Същото се отнася и до семейството на намиращия се в неизвестно Себади. Много ви благодаря за вниманието от името на моята организация. Благодаря ви. Ние знаем, че господин Летер, министър-председателят на Белгия, поиска независимо международно разследване на убийството на господин Чебея в контекста на отбелязването на 50 годишният от независимостта на Конго – сега давам думата на господин Ноа Готшалк, който е съветник към Oxfam International по въпросите на хуманитарната политика на Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, благодаря ви за поканата. Аз се казвам много Чалк. Извинете, вие трябва да говорите много по-бавно. Да, благодаря ви. Аз съм много Готшалк. Аз работя като съветник на Оксфам по въпросите на европейската хуманитарна политика. Оксфам работи от 6 години върху предоставяне на хуманитарна помощ, осигуряване на водоснабдяване и канализация, образование в Южно и Северно Киво и в други региони на Демократична република Конго. Ние работим много активно в източната част на Демократична република Конго. Работим също така върху нарушението на човешките права. Въз основа на нашите проучвания, които последното, което ще бъде съвсем скоро време публикувани, ние формулираме препоръки за по-добра защита на цивилното население и реформата в въоръжените сили. Ние знаем, че в Конго едно от всеки три деца не могат да посещават училище, че недоохранването е широко разпространено. Хуманитарната ситуация в източната част на страната е ужасяващо. От 1998 година 5 милиона и, и 5,5 милиона души са загинали, много от тях от болести, които са лечими. През 2009 година правителството на страната с международна подкрепа започна военна кампания срещу въоръжените групировки в източната част на страната с ужасяващи хуманитарни последици – 900 хиляди души са разселени лица в момента. През 2010 година нова офанзива продължи дейността по разоръжаване на военизираните групировки с повече мерки за защита на цивилното население. Обаче, независимо от това, че някои региони са станали по-безопасни, продължава да расте броя на разселените лица и продължават нарушенията на човешките права. Увеличаването е 236% през януари-февруари само в Южно Киво. Реформата на сектора на сигурността, по-специално армията и полицията в страната, зачитането на човешките права и способността да бъде защитено умирното население – е предпоставка за мира в страната. За съжаление, въоръжените сили са основния нарушител на човешките права. Оксфам и партньорите му и завършиха проучване и 93% от общностите, които бяха предмет на проучването, се посочва, че армията е била основен нарушител на човешките права. Независимо от това, една трета от нашите респонденти вярва, че армията може да помогне да се сложи край на насилието, изнудването и убийствата, които се извършват всеки дневно. Европейския съюз тук има ключова роля. Политиците в Европейския съюз започнаха да умислят изпращането на втора полицейска мисия на Европейския съюз. Мисиите на Европейския съюз разположени до сега, независимо от скромното си финансиране, са успели да постигнат много добри резултати. Освен разполагането на полицейска мисия, Европейският съюз изпрати хуманитарна помощ, продължава да изпраща 560 милиона евро е сумата, която беше отпусната най-скоро от Европейския съюз. Предизвикателството пред конгландското правителство и международните партньори, включително Европейския съюз, е да се прекрати разрастването на военизираните групировки и постепенно те да бъдат победени. Необходимо е също така да бъдат подпомогнати пострадалите общности. Ние и завършихме наскоро, през април тази година, проучване в северно-источно Киво. Установихме, че за 60% от респондентите тази година е по-лошо от предишната. Нарушенията на човешките права се извършват всеки ден. Моля ви, наистина, просто преводачите отказва да ви превеждат. Human rights abuses were Нарушенията на човешките права са повсеместни. Те се извършват от военизираните групировки в над 80% от общностите, обхванати от нашето проучване. Извършват се грабежи, изнасилвания се извършват срещу жените и момичета. В 20 от 24 общности предмет на проучването се съобщава за увеличаване на случаите на сексуално насилие. Повечето респонденти смятат, че те са в ситуация на по-голяма заплаха. Страданието се предизвиква от бедността, от унижението, от физическото страдание. И е, ситуацията е изключително несигурна за цивилното население. Много от респондентите са и против участието на армията, защото смятат, че тя допринася за намаляването на сигурността. Все по-често се чуват призиви към мирно уреждане на конфликта. И гражданското население страда от все по-нарастваща несигурност. Има признаци че насилието срещу цивилното население е нараснал след въвеждането на правителствените войски от Извършват се масови грабежи, изнасилвания и броят им се увеличава в сравнение с миналата година. Нашите прочени показват, че сигурността не може да се измерва само чрез броя на разоръжените членове на военизираните групировки. Ние виждаме, че нашите проучвания посочват, че цивилното население продължава да страда и страда все повече. Военната кампания, която целеше да въдвори мир, реално създава условия в които цивилното население, особено жените и децата, страдат от насилие, извършвано от всички участващи в конфликта страни. Има някои положителни съобщения в някои общности и те показват, че по-добрата дисциплина в правителствените войски допринася за по-голямата сигурност на цивилното население. С помощта на правителството, правителствата от страните от международната общност е необходимо да се повиши безопасността на цивилното население. Необходимо е правителството да подобри заплащането и условията на работещите въоръжените сили. Необходимо е също така да, да се предостави необходимото обучение. В нашите проучвания две трети от респондентите казват, че лошото заплащане и лошата дисциплина в войските са основен фактор за извършеното от тях насилие. Повечето респонденти посочват, че ниското заплащане на офицерите и войниците във въоръжените сили водят и до економически престъпления, като масови грабежи. Благодарение на финансовата помощ Европейския съюз беше извършено увеличаване на заплащането на войниците в правителствените войски но независимо от това един редник продължава да получава 1 долар на ден, а обикновено семействата им се състоят от 5-6 души. Това е първата ни препоръка да се гарантира увеличаването на заплащането. Освен това, необходимо е също така да има по-сериозно военно правосъдие – Важно Европейския съюз и неговите партньори да увеличат контрола. Извинете, вие говорите прекалено бързо и освен това вие превишавате времето си. Необходимо е да се подпомага прокуратурата. И третата препоръка важно е да се разгледа въпроса с контролно-пропускателните пунктове. Ние препоръчваме власти да премахнат тези пунктове там, където те не са абсолютно необходими, защото по този начин ще изчезне един източник на изнудване. И накрая военните власти в Конго трябва да дадат ясни инструкции на всички войски за опазване на цивилното население този месец много е важно Европейския съюз да се вслуш, вслушва в гласа на неправителствените организации в Конго при обмислене на своята политика спрямо Демократична република Конго. Необходимо е Конго да получава силна подкрепа за демокрацията там и за мира там. Председателката, благодаря ви. И сега давам думата на госпожа Кири Скалти от International Crisis Group. Заповядайте, госпожа Вискал. Първо бих искала да благодаря на Европейския парламент и под Комисията по човешки права и Комисията по развитие за това, че ни поканихте – аз ще говоря за регионалния подход. Ще говоря в три части. Първо, как разглеждаме проблема. Второ, как разглеждаме международната реакция. И третия развел, какви са предизвикателствата и пречките пред напредъка. International Crisis Group в момента изготвя доклад за разпределението на ресурсите и в момента работим на място. Този доклад още не е публикуван обаче. Що се отнася до първата част на моето изложение, проблемът с ресурсите. Демократична република Конго е богата страна, там е много полезни скопами. Вие знаете, че там има големи залежи от полфрам, злато и много други метали, редки метали, които се използват при производство на лаптопи мобилни телефони. Всички тези зони, в които се извличат тези полезни изкопаеми, се намират под контрол или на въоръжените сили на Конго, или под контрол на въоръжените групировки. През 2001 година ОНЕ създаде експертна комисия по законното използване на полезните изкопаеми и други природни богатства. Тази комисия публикува няколко доклада между 2001-2003 година. В тези доклади се говори за незаконна търговия с полезни изкопаеми и други ресурси. Дейността на тази експертна комисия беше от решаващо значение за да може да се направи причинно-следствена връзка между незаконна търговия и войната. Беше показано как въоръжените групировки, включително от Уганда и от Руанда, се борят за надмощие при добива и износа на полезни изкопаеми. Дейността на експертната комисия допринесе значителна при посочването на тясната връзка между економическата експлоатация, трафика на оръжие и нарушаването на човешките права. Търговските норми, извинете, търговските маршрути вървят през Бурунд и Руанда. 100 милиона долара е оборота. Дестинациите са Европа, Северна Европа и Далечни изток. Незаконната експлоатация на природните ресурси разпалзва, разпалва конфликта и не позволява той да бъде решен. Влиянието е много отрицателно, особено що се отнася до задълбочаването на бедността, увеличаването на насилието и увеличаване на щетите за околната среда. Добива на скопаеми се извършва в национални паркове, разрушават се тропически гори. Най-лошото е, че по този начин става невъзможно доброто управление. Незаконната търговия с природните богатства на Конго е еквивалент на незаконната търговия с наркотици в Латинска Америка. По този начин процъфтява корупцията в публичната администрация, разраства се организираната престъпност. И за да приключа с тази част от моя доклад, искам да подчертая, че незаконното използване и експлуатация на природните богатства – е заплаха и за международната економика. Всички страни, които участват в тази търговия, трябва да кажем, че не само военизираните групировки, но и армията и участват активно в незаконния трафик на природните богатства на Конго. Втория раздел на моето изслушание разглежда международната реакция. Реакцията от международната общност спрямо незаконния трафик на полезните изкупаеми е твърде разнородна. Първо е подходът на ОНЕ, санкциониране на търговците, но не на търговията. Вместо да се бойкотират идващите от Конго суровини, не се налагат достатъчни санкции експертната комисия на ОНЕ посочи поименно високопоставени длъжностни лица, включително въоръжените сили на Руанда и Уганда, като лица, които се обогатяват незаконно от търговия с природните богатства от Конго. Не се спазват правилата за дейността на транснационалните компании. Експертната комисия посочи фирми в Белгия, САЩ и други страни, за които се предполага, че те участват в незаконни доставки на оръжие за Демократична република Конго. ООН е възприе обща позиция и наложи ембарго на търговия с оръжие и ограничение, отнасящи се до свободното движение на лица, които са свързани с незаконната търговия. Вторият подход е един подход, който е по-благоприятен за търговията и бизнеса. Това е подобряване на административния контрол – а също така хармонизиране на митническите системи и демилитаризация на обектите, където се добиват полезни изкопаеми. Разбира се, този подход зависи от добрата воля на правителството в страната, нещо, което е нереалистично. Третият подход е, е забрана върху минералите, добити по нелегален начин – за да може това да стигне, трябва да се подобри проследимостта и съответно да бъде забранен търговията на, он, с онези минерали, които са добити незаконно в регионите, които се контролират от поражени групировки. Необходимо е да бъдат поименно посочвани онези, които участват в подобна незаконна търговия. Конгреса на САЩ в момента се разглежда проекта закон за търговия с минерали. Госпожо Гауди, вие вече говорите 8 минути, аз сте в средата на втората си част. Просто ние няма да имаме време за обсъждане, ако ви надвишите времето, което ви се предоставя. В случая с САЩ се изготвя план за търговия или по-скоро забрана на търговия с минерали, идващи от конфликтни зони в Демократична република Конго. Самият факт, че не се извършва надлежно управление и контрол. Демократична република Конго препятства въвеждането на тази ефективна забрана. Проблемът, който International Crisis Group смята, че може да бъде използван е следния. Според нас трябва да се преодолее два проблема. Първо, липсата на координация. Секторът научните среди, международните организации работят върху този проблем, работят върху този проблем, но от погрешна гледна точка, изхождайки от погрешна позиция. В момента САЩ е най-напредналата страна в решаването на този проблем. Европейският съюз следва да се запознае и да възприеме примера на САЩ и да направи компонента за надлежно полагане на грижа задължителен компонент. Освен това, търговията с минерали е регионална, затова е необходимо и регионално решение. Ние смятаме, че това създава също проблеми, защото търговият с минерали не е регионален бизнес, както казват някои, а световна. Още колко време ще говорите? Още след две минути приключва. Um, е, голям проблем е липсата на политическа воля от правителствата, от големите езера в региона. Благодаря ви. Um, uh, Благодаря, госпожо председател. Ситуацията в Конго наистина е изключително притеснителна. Участвах в дебата в Страсбург на последното пленарно заседание при убийството на този защитник правата на човека. Това, което искам да попитам в Бискал и което накратко говори по този въпрос в представянето си, е нещо, което от да, доста време е, защитавам. Процеса е, на така наречените кървави диаманти, съответния казус, свързан с много. Когато говорим за стратегически минерали, като например мед, диаманти и така нататък от определени зони в Африка, където има такива зверства, безчинства, които се вършат и от е, редовната армия и въоръжени групи. И има много твърдения за корупция, при клептокрация. Мисля, че дори такава дума се използваше деня, когато Дебуча беше на ръководител на страната. Та, може ли на фона на всичко това да има някакво разширяване на процеса Кимбърли или нов комитет, който да бъде създаден от Европейската комисия а, за да види наистина какъв е происхода на тези минерали, от кои мини идват, от кои зони, кои страни, дали няма съответно доказателство, че печалбата от търговията с тези минерали а, отива или за корупция, или за нарушаване на правата на човек. Thank you, Mr. Tannock. And um, I've been inf informed and reminded that the European Parliament has indeed adopted a, a good resolution on illegal... Ще ви напомня, че Европейският парламент е, изготви една много добра резолюция за е, незаконната експлоатация на природните ресурси в Демократична република Конго. Държавите членки се призовават е, да извършват своите проверки съгласно насоките на ОНЕ. Следващият оратор от страна на парламента. Госпожо председател, трябва да кажа, че всичко това, което чух, остави много трайни впечатления у мен. Естествено, че трябва да реагираме на всичко, което се случва. Всеки път, когато чуем за някакво престъпление някъде, казваме да, нека да създаде анкетна комисия. Няма нищо оригинално в тези призиви и в тези решения. И може би просто трябва да настояваме за изпълнение на съответните решения. До този момент сме твърде неефективни. В споразумението от Котону е записан този член 8 и той трябва да е основата за всичките ни действия. Всички държави членки са се произнесли по този начин за е, създаване на съответната комисия или група, която да проведе независимите разследвания. Ето това е, е и основанието е, за едно такова искане и за осъществяването му е член 8. Европейският съюз и останалите африкански държави оказаха силен натиск върху необходимостта от е, противодействие на опитите да се потисне гражданското общество. Естествено, че ние трябва да настояваме за това да се развива гражданското общество, да се чува неговият глас – още през 2008 година обсъдихме тези неща с страните от АКТБ. И от африканска страна много дълго време се показваше нежелание да се приеме този принцип. Естествено, че природните ресурси могат да се експлуатират от съответните държави, но при съблюдаване на определени принципи. Трябва да определим е, и съдържанието на всичко това, което ще регламентира действията на бизнеса, на частния бизнес. Защото той пречи в момента да се преустанови с незаконната търговия и да се даде простор за развитие на гражданското общество. А освен това, ние естествено трябва да включим частния бизнес, частния економически сектор в е, усилията за развитие на гражданско общество. Да, наистина, вашето предложение е чудесно. Имам предвид предложението за член 8 на споразумението от Котоно е, като основа за не само за искания, но и за осъществяването на тези изисквания. Естествено, че в рамките на парламентарната асамблея ние трябва да е, придвижим нещата, да, а инак е, е, прави сте. Не е чак толкова е, оригинално като решение, но е правилно при всички положения. Това, което до този момент сме искали във връзка с анкетните комисии. Госпожа Гомеш, да, наистина има много-много основания за фрустрация. През 2006 година ние изпратихме нашата мисия в Демократична република Конго, която трябваше да наблюдава и, и е, организацията, и подготовката на изборите, и самото провеждане на изборите. И след това да оцени начина по който те са били подготвени и организирани. Всичко това, което сме направили във връзка с Демократична република Конго, се оказа, че не е достатъчно и някак си вяло като маниер, като начин на поведение. От една страна казваме да, няма да е, даваме пари именно на тези власти и органи, които всъщност потискат населението и е, дестабилизират страната. От друга страна казваме, да, трябва да подпомагаме правозащитните организации. Господин Гачалк вече ни съобщи в своето изказване, че има резултати от помощта, която оказваме. Но тази помощ, колкото и да е важна, е ограничена. Освен това, изключително важен е въпросът за реформата на въоръжените сили, за укрепване на институционалния капацитет също. Това е изключително важно, когато желаем да подпомогнем демократичното развитие в страната, която искаме е, тази страна да тръгне в правилната посока, не бива да игнорираме и тези аспекти от сътрудничеството и оказването на помощ. Очевидно не можем да защитим правозащитниците. Те, тях ги убиват, затварят ги, незаконно осъщат ги, или не ги осъждат. Демократична република Конго трябва да работи с Международният наказателен съд. А се оказва, че именно тези, които би трябвало да бъдат предадени на Международния наказателен съд, сега са е, на висши постове в армията. Имаме такъв е, случай с е, един известен генерал, който се издирва. А в региона на големите езера изобщо положението на жените е бедствено. То става дума за нещо катастрофално, наистина. Приемаме прекрасни резолюции, декларации в защита на населението и най-вече на най-уязвимите части, жените, децата са също прекрасни. Всичко звучи много хубаво, само че е на хартия. Всички тези членове от споразуменията, Котону, от резолюциите на ОНЕ и така нататък, не стават реалност. Нашите действия са неефективни. Въпросът за ресурсите естествено е важен. На съвещанието в Папуа през 2008 година, имам предвид парламентарната асамблея с АКТБ, казахме, че предприятията, фирмите, които са там на място – които финансират ботаническите групи и останалите групи от бойци, които упражняват насилие и създават конфликтната ситуация в региона, тези мултинационални е, компании би трябвало също да бъдат подведени под отговорност. Но това са само призиви. Да, господин Бискалди, има право. Американците също до този момент не са предприели е, необходимите действия, които отдавна очакваме. И мисля, че няма нужда от повече декларации и резолюции а имаме нужда от действия. Трябва да имаме предвид сексуалното насилие и всичко това, което се върши с природните богатства. Няма нужда да откриваме отново колелото и топлата вода. Не, трябва да продължаваме да настояваме и да упражняваме натиск върху централните фигури в това ужасяващо развитие. Госпожа Бискалди говори и за Китай. Китай също участва в е, добива на минерали и други подземни ресурси. Е, знае се в Конго е, къде точно са необходими е, нови пътища, къде трябва да се изградат училища. Но на практика в рамките на споразуменията ни не се казва нищо и не се прави нищо, така че колониалната експлоатация продължава. Благодаря ви за този интересен анализ. Ще помислим по това, което чухме от вас и по предложението на място да се организира една мисия от наблюдатели, които да обърнат особено внимание на насилието, основаващо се на пола и е, незаконната търговия и незаконния добив на полезни изкопаеми. Да, е, но вие знаете, че и е, неправителствените организации и наблюдателите са обект на е, заплахи. Благодаря. Ужасяващи неща чух. Аз проследих академичния дебат по систематичните изнасилвания на жени в Конго. Това, което наистина е смущаващо, е, че има хора в академичния свят, които определят това като културна характеристика. Т.е. има някакъв културен релативизъм, който е абсолютно шокиращ и неприемлив. Това, според мен, ни припомня а, случващото се в Конго, най-общо казано. Когато човешкото достоинство е накърнено, е много трудно да се направи разлика между различните аспекти на този ужасяващ феномен, но никъде по света а, достоинството и живота на жените не са заплашвани толкова, колкото е в Демократична република Конго. Затова тези ужасяващи проявления на омраза към жените изискват нови действия и нов език – трябва да намерим подходящия език да говорим за това. Дори нашите термини изглеждат изтрити и безмислени и не успяват да се справят с този е, феномен. Когато говорим за сексуално насилие, някак си си представям нещо абсолютно безкръвно, което е толкова вяло, че не може да опише това, което се случва там. Затова смятам, че трябва да се разработи точната терминология, когато се занимаваме с такива ужасяващи неща за потъпването на женското достоинство в Конго. И дори бих казал, че достига до нивото на геноцид. Систематично унищожение на живота и достоинството на жените. За това бих искал да погледнем и от тази гледна точка на нещата, да работим по този въпрос. Може би за първи път в съвременната човешка история жените биват унищожавани а, почти до крак. А, и ние трябва да се замислим много сериозно за това. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам думата на Европейската комисия. Госпожа Елизабет Тисън, ръководител на звено в Генерална дирекция развитие. Имате думата. Madame la Présidente. Je voudrais intervenir brièvement et réagir. Благодаря, госпожо председател. Ще взема отношение по някои от е, изказванията, които изслушахме. Правата на човека е, са свързани с е, системата за на определени ценности, което въжи за всички в Европейския съюз. Да. В изказванията чухме много и за конкретните убийства на правозащитници, за насилието, основаващо се на пола, за преследването на инакомислещи, за вътрешно изселване на лица. Така че всичко това е, отдавна е известно и би трябвало да намери централно място в дневния ред на Европейския съюз. Ако ние желаем наистина да е, постигнем напредък, трябва да обърнем внимание и на основните права на човека, на правото на е, питена вода, на храна и така нататък, на здравеопазване. Естествено, че всичко това, което се свързва с правата на човека, се свързва и с основните права. Държавите членки, Европейският съюз трябва да действат съгласно препоръките на Федерацията за правата на човека, не само съгласно ООН и е, неговите резолюции. Да, е, Федерацията за защита на правата на човека настоява за един активен диалог и с неправителствените организации. Естествено, че ние трябва да се съобразим с това искане. Трябва във връзка с член 8 от споразумението на, е, от Котонио да обърнем особено внимание, естествено, и на диалога с официалните власти, но при всички положения ние разполагаме с достатъчно правни основания и различни инструменти, не само политически инструменти, с които можем да постигнем едно по-добро развитие на сътрудничеството и конкретно да подкрепим процесите на демократизация и да облегчим живота на хората в Република Конго. Имам предвид включително и програмите и проектите за строеж на училища и пътища. Всичко това, което става в областта на правата на човека в е, Демократична република Конго е в е, рязко противоречие с хартата на правата на човека. След изборите през 2006 година, след известни положителни тенденции в развитието на отделни региони, на отделни части от страната, ние установихме, за съжаление, че процесът отново върви в обратна посока. на Една голяма част от е, опитите за подобряване на положението са обречени на неуспех. Е, е, има от, редица отвличания, има, както ви казах, разселване, има отказ от правосъдие, има възпрепятстван достъп до съда, до правосъдие – и трябва да имаме предвид, че не само официалните представители на съдебната система, но и свободно практикуващите адвокати в крайна сметка действат против правата на човека и не го защитават. Така че Европейската комисия, държавите членки, които отдавна призовават за конструктивен диалог, трябва да да не се задоволяват единствено с призиви за спазване на правата на човека, а трябва в рамките на един структуриран, конструктивен диалог да поставят съвсем категорично своите изисквания за демократизация на страната, за реформа в съдебната система, в въоръжените сили, по друг начин, без е, натиск от страна на Европейския съюз и на международната общност, това няма да е, се получи. Европейският е, съюз е готов да подпомогне страната. Междувременно вече в рамките на различни програми и проекти бяха отпуснати доста милиони евро за реформа, за модернизация на полицията, на органите на наказателно преследване, на правоохранителните и правозащитните органи, полицията и така нататък. Но, за съжаление, средствата, които бяха наляти до този момент, не постигнаха желания резултат. Това при всички положения са естествено важен инструмент в рамките на интегрирания европейски подход, но всичко това, което наблюдаваме в момента в Демократична република Конго. Извинявайте, казва председателката. Колеги, обръщам се към всички, не само към представителката на комисията в момента. Имайте предвид, че това се превежда. Не са в състояние преводачите да преведат всичко това, което вие бързо-бързо изчитате. Извинете, госпожо председател, казва ораторката. Ще имам предвид това. Да, Международните договори, споразуменията са една важна основа за подкрепата, която се отпуска на страната. Аз говорих вече за подпомагане на реформата в полицията и в съдебната система, за средствата, които се отпускат в рамките на съответните програми. Но да, трябва да имаме предвид и е, ограничените правомощия на отделните участници. Искам само да ви припомня, че когато секретаря Клинтън отиде в Конго, тя говори за един 17 милионов план срещу насилието срещу жени, което тя нарече злото в най-чистата му форма. Тази програма американското правителство ще обучава лекари, ще предоставя видеокамери на жертвите, за да записват насилието. Така че нещата ще се случват по места. Да се питам дали ние, Европейският съюз, наистина също работим на място, за да решим този проблем. А парламентарната асамблея АКТ Европейски съюз трябва също да обсъди това. Господин Мишел, който е бивш комисар по развитието ще бъде председател на, тази, на това събрание, така че ще говорим с него да включи повече правозащитни елементи в а, дебатите. Ще говорим заедно с Комисията по развитие също по този въпрос. И сега тримата оратели искат ли да отговорят на въпроси или да коментират съвсем накратко казаното? Ще имате по няколко минути на всеки. Господин Муков, имате думата. Мерси, мадам ла президент. Мерси. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на депутатите, които се изказаха по време на изслушването. Напълно съм съгласен с техните оценки и с настояването за изпращане на група или комисия за разследване на място. А по отношение на защитниците на правата на човека, ще кажа, че до този момент те не са усетили ясна политическа подкрепа нито правна закрила. И за съжаление, е, това е тяхното усещане и по отношение на международните организации. Така, а същото може да се каже и за представителите на международните хуманитарни организации и неправителствени организации, които действат на територията на Демократична република Конго. Те също са застрашени, те също са обект на преследване. Нищо до този момент не е накарало режима да промени действията си, независимо от всички призиви и резолюции и декларации. Кой може да ми каже кога и къде се е състояло последното политическо съвещание съгласно член 8 от споразумението. Какво е било включено в дневния ред? Какво е било обсъдено на това политическо съвещание? <clears throat> Ние като Организация за защита на правата на човека бихме желали да бъдем консултирани, да бъдем информирани, да можем да вземем отношение по е, темите, които се обсъждат и по решенията, които се взимат. Естествено, че ако говорим за гражданско общество, трябва да и имаме предвид и този аспект. Като че ли така някъде извън е, властта има някакви паралелни е, организации, които нещо действат или някакви форуми, на които обаче ние не присъстваме и не знаем какво става. Естествено, че насилието е, спрямо жените е въпрос, който трябва на всяка цена да се тематизира. Е, същото се отнася и до полезните изкопаеми. Но не забравяйте защитата на правата на човека и необходимостта от една съзвучна, кохерентна политика в Демократична република Конго. Да, жените са голямата жертва на насилието и на безнаказаността. Нека да кажа, че в тази връзка ние проведохме една много интензивна информационна просветителска кампания. Това са моите забележки, госпожо председател, по изслушването, което провеждаме. Благодаря ви, много ценни неща казахте и трябва да ви обещая, че като последващи действия след това изслушване ще се свържа с посланика Може би ще изпратя и писмо до делегацията на Европейския съюз в Конго, за да видя дали контактите с гражданското общество, с правозащитниците ще се подобрят, защото това, което ни казвате, е, показва, че няма такава връзка Комисията иска ли да направи така, че тези искания, които са съвсем разумни от страна на Мукола, станат факт. Той призовава само за по-ефикасно, конкретно прилагане на указанията на Европейския съюз за правозащитниците в Конго и също така призвава Европейския съюз и държавите членки посредством своите делегации в Киншаса да организират спешно заседание между властите и правозащитниците за да се идентифицират механизми за подаване на сигнали по отношение на нарушаване на правата на защита на... Извинете, нарушаване на човешките права на правозащитниците. Има ли начин това да стане? Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Прилагаме сега тези указания по отношение на опазване правата на правозащитниците. Една местна стратегия бе разработена през март. Има контактно лице за правата на човек, което дава пряка възможност за контакт с правозащитници и, прави... и посолство на Европейски съюз в случай на спешно налагане за вземане на мерки. Когато пък има някакви правни проблеми, може да се свързват и правозащитниците и НПО-тата с нашите посолства. Да, трябва да се подобри механизма съвсем наскоро. През март, както казах, започна този механизъм и то става в координация с представителите на ООН по места. И трябва да кажа, че работим с тези мисии вече доста време, що се отнася до защитата правата на човека. Що се отнася до политическия диалог, осми член, от споразумението Котоно. Има указания за това как да се работи максимално ефикасно. Съгласна съм с Федерацията за правата на човека, че първо трябва с такъв вид неправителствени организации да се свързваме преди да започнем политически диалог. Наистина трябва да се укрепи обаче и политическия диалог в 8 ми член. Този диалог трябва обаче да се води с властите. Имаме нужда от структуриран дневен ред, прият от самите власти, благодаря. Благодаря, казва председателката. Като последваш въпрос би било много интересно да видим дали тази местна стратегия, която е прията през март, може да бъде дадена и на нас, и на неправителствените организации. Както знаете, по време на Испанското председателство бе направен един опит да се даде един стимул за прилагането на указанията за защита на правозащитниците във всички делегации и мисии на Европейския съюз. Почапката на държавите членки или на самия Европейски съюз. Сега имаме местни стратегии за прилагане на тези указания и Що се отнася до повишаване на популярността на тези стратегии, държавите членки решиха да не ги публикуват, понеже в а, такива по-трудни, както се наричат а, държави, ако искаш да публикуваш съдържанието на стратегията, ще създадеш проблеми за правозащитниците и тяхните организации. Така че не публикуваме съдържанието на тези стратегии, точно защото искаме да защитим правозащитниците. Само казваме, че съществуват такива указания и всъщност това е нашия опит да работим по тази насока. Ние съзнаваме тази нужда да се защитават правозащитниците. По никакъв начин не искаме да се публикува информация, която може в някакъв интерес, да, в някакъв смисъл да бъде в ущърп на техни жизненно важни интереси и така нататък, но има някакъв момент, в който ние трябва да видим някакви елементи. Има определени елементи, които трябва да бъдат оповестени. Имаме регламент на Европейския съюз за публичния достъп до документи, така че явно трябва да се тества до каква степен тези местни стратегии са оповестени, защото разбира се, че в регламента са описани изключенията а, и причините, поради които определени документи могат да не бъдат публикувани или оповестявани. Имаше въпрос. Just... Съвсем накратко. и за процеса Кимбърли, и за ролята на Китай. Мисля да отговоря писменно на депутата, след като се свържа с нашия експерт на място, за да мога да му дам по-конкретна информация. Най-общо всяко едно решение свързано с незаконната експлоатация на природни ресурси, трябва да бъде разглеждано през политическата гледна точка. Това пък означава, че едно такова решение трябва да бъде основано на оценка на потребностите, но от друга страна чисто политически да се види дали е постижимо контекста на Демократична република Конго. Това е вярно за природните ресурси, но е една полка, която бе извлечена от реформата на сектора за сигурността. Сивата економика всъщност показва, че правителството не може да се справи с налагането и на вътрешен ред и правоприлагането на външни споразумения. И това е така, защото и економиката, търговията, свързана с този нелегален бизнес, процъфтява много повече от легалната економика, економиката на светло. И от тази сива економика извличат полза всички страната. Говори се за политически диалог и член 8. Може би ще е интересно да се види дали тази незаконна търговия с природно ресурси и дискурса около нея биха могли по някакъв начин да допринесат за дебата по член 8 евентуално политика или проект, могат да се разработят. Трябва да се провери дали това е възможно, имайки предвид политическата реалност страна. Много ви благодаря за тези прекрасни предложения, господин Готшалт. Да, благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко осъзнавам, че аз посочих много статистически данни, което може да е много трудно за възприемане, особено при положение, че много бързо говорех. Um, и моля за извинение. Но в моето изложение и в последния ни доклад, озаглавен жените и децата на фронтовата линия в Киво ще бъде публикуван следващата седмица. Там ще може да видите много по-конкретни статистически данни и нашите препоръки. И второ, бих искал да съглася с казаното от госпожа Гомеш. Особено що се отнася до осигуреността с човешки и финансови ресурси. Наистина тази осигуреност не е достатъчна предвид мащабността на задачата. Според нас това, което се извършва, особено предвид ограничените ресурси, наистина прави чест на хората, които работят на място. Но смятам, че държавите членки трябва да изпълнят своите ангажименти и да гарантират необходимото осигуряване на хората, които извършват важна работа на място. Благодаря ви, господин Готшалк. Сега за заключителни бележки давам думата на госпожа Крето, заместник председател на комисията по развитие. Още веднъж ви благодаря, госпожо председател, за организиране на това много важно изслушване. Това, което беше казано тук, разсейва всички съмнения за това, че ситуацията в Конго може да бъде наречена с нещо друго, с някой друга дума, освен драматична. Ние знаем за унижението, за страданията на хората. На последното пленарно заседание в Страсбург ние повдигнахме въпроси, свързани с човешките права. Също така тук чухме важна информация за дейността на гражданското общество. Разбира се, аз съм особено загрижена за ситуацията на жените в Демократична република Конго. Наистина, жените са унищожавани и това беше много правилно казано. Те са изнасилвани всеки дневно. когато те се връщат по родните си места, те отново биват подлагани на отношение, което отново всъщност затвърждава целият кръг на насилие. Имаме много международни инструменти. Госпожа Колмеш говореше за това. Също така проведахме и слушване с комисар Декух в началото на нашия мандат за положението на жените. Смятам, че трябва да се върнем към практиката на подобни общи изслушвания. Може би трябва да помолим върховния представител и комисарите по развитието и хуманитарната помощ да се срещнат с нас и да ни представят една ефективна ситуация предвид влушаването на ситуацията. Също така ние трябва да се обърна, ако не и Комисията по човешки права. Ние знаем за случай, когато войници от правителствените войски изнасилват жени в Конго и аз смятам, че ООН не предприема необходимите мерки срещу това армията, която трябва да защитава цивилното население, да извършва актове насилие. Също така смятам, че по време на това наше съвместно изслушване, което ще проведем, трябва да поканим представители на Международния наказателен съд, за да обсъдим защо цари тази безнаказаност. Смятам, че трябва да сме наистина много по-активни трябва да работим по-активно, що се отнася до положението на жените, положението на гражданското общество. Трябва да се борим срещу безнаказаността и нека да помислим за санкции. Благодаря ви още веднъж за това, че ме поканихте. И се надявам, че след парламентарната вакансия ние ще се върнем към тези проблеми. Благодаря ви, госпожа Крето. Благодаря на нашите оратори. Пожелаваме смелост и успех на господин Мукула в неговата важна и трудна дейност. Ние ще се вслушаме в изключително разумните искания, които вие поставихте тук. Също така мисля, че трябва да говорим с господин Мишел, който е заместник председател на Парламентарната асамблея Европейски съюз АКТБ, защото предполагам, че той определено ще бъде заинтересуван от основните компоненти, които обсъждахме тук и се надявам, че предстоящата среща в Киншаса ще бъде успешна. Благодаря ви много и сега Съвсем своевременно господин Брок влиза в залата. Нито една секунда по-рано, нито една секунда по-късно. Елма, always wants to sit down. Yeah. Yeah. you are free to choose your seat. Да, имате както винаги възможност да изберете къде ще седнете. Uh, uh, С най-голямо удоволствие приветствам нашия колега Елмар Брок. Той ще ни разкаже за окончателния компромис, постигнат в Мадрид през миналата седмица по време да се на квадрилога по Европейската служба за външна дейност. Господин Брок беше една от ключовите фигури в целия преговорен процес. Много се радвам да кажа, че от името и мога да кажа от името на нашата подкомисия, че ние сме много доволни от резултатите, включително, що се отнася и до седалището. Също така сме много доволни от нивото на европейските делегации в трети страни. Ние знаем, че компромисът включва много ясна ангажираност, създавана архитектура за човешките права. По-общо казано, разбира се, ние много се радваме, че парламентът постигна изключително много, що се отнася до прозрачността и подотчетността. Много се радваме, че нашият стремеж, стремеж на нашата подкомисия да имаме достъп до важни документи, важни за нашата дейност, се отразяват в заключителната декларация. Господин Брок, моля, бихте ли ни разказали по-подробно за компромиса и може би вие ще направят няколко бележки от гледна точка на човешките права. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря за възможността да ви запозная с основните моменти. Ние с вас вече ги обсъдихме. Аз мисля наистина, че постигнахме компромис който в общи линии по съществените въпроси отговаря на нашите виждания. Естествено, не по всички въпроси. Компромисът включва и институционалното устройство и работата по същества. Мисля, че четири точки са интересни за подкомисията за правата на човека. Във всеки случай става ясно, че възможността за действие на Европейския съюз ще бъде много по-добра. Ако наистина успеем да изпълним структурите с живот, това е един основен момент, който не бива да се забравя. Тогава ще можем да постигнем и желания ефект по отношение на правата на човека. На второ място, общностният подход при всички инструменти е, във връзка с е, общата външна политика и политика на сигурност, е, ние подчертахме, че не бива по същество нищо да се променя, но съответната бюджетна основа трябва да е осигурена, така че ком... бюджетът на комисията ще бъде всъщност носителят, така да се каже, на този общностен елемент. Една голяма част от е, е, инструментите за стабилност също са част от инструментите за правата на човека. И в този смисъл сме запазили общностния характер. Така че е, заместник председателя на комисията ще действа на тази основа по отношение на общата политика на сигурност, външната политика, също и общностния подход не бива да има противоречия, не бива да има трудности, така че някои от допълнителните аспекти бяха обсъдени и уточнени през последните дни, за да няма така да се каже скрити след това процеси на инструментализация в рамките на Европейския съюз. Е, имам предвид нежелани процеси. А естествено всички правомощия във връзка с отчетността, с контрола, с надзора, не само по отношение на бюджета, но и по отношение на всичко онова, което на практика ще бъде част от и то съществена част от ресора на тази служба за външни отношения и което до този момент бе в ресора на съвета трябва естествено да бъде един централен момент в компромиса. Контролът и наблюдението са много основни моменти. Да, в рамките на споразумението между съвета и парламента. Съветът в крайна сметка се съгласи да ограничи своите правомощия по отношение на надзора става дума най-вече за освобождаването от отговорност, естествено. Връзките си остават е, тесни, но именно тази бюджетно-финансова линия е, е много важна, както по отношение на нашите мисии, мироопазващи войни и така нататък, така и по отношение на правата на човека, които са свързани в крайна сметка тясно помежду си. Но и политическият контрол в бюджетната сфера е много-много важен. Правата на човека е, са непосредствено свързани и с е, общата политика в областта на сигурността, общата външна политика, така че всичко това трябва да се има предвид не само по отношение на бюджетните аспекти, но и по отношение на формирането на общата външна политика и политика на сигурност. Така че вие ще можете в рамките на едни предварителни консултации, предварителни дискусии да е, излагате по един много по-ефективен начин вашия подход, вашите виждания. На последно място, госпожо председател, това, което междувременно вече върховният представител заяви, е, че в е, всяко послание, излизащо от е, нейния кабинет, от Европейската служба за външна дейност, ще се засягат и всички съществени елементи, свързани с правата на човека, с основните права. Това е един много важен момент, който ние сме включили. Той бе е, част от нашата задача по ваше настояване. И ние ще продължим да следим този елемент и да се опитваме да го прокарваме, не само когато се назначават е, посланниците, когато се назначава служителите в тази служба, но и в бъдеще, когато става дума за това да се представя Европейският парламент е, извън Европейския съюз на международни форуми, ние ще настояваме да има представители на ресора права на човека, на вашата подкомисия и в посланията от страна на Европейската служба за външна дейност и на върховния представител винаги да фигурира и този изключително важен аспект. Така че е, да се преборим с наложилото се вече сред много широки среди е, впечатление, че ние само изготвяме доклади и в хубави, прекрасно звучащи резолюции призоваваме за спазване на правата на човека, а че наистина сме в състояние да действаме, да упражняваме контрол върху изпълнението, което е изключително важно, да създаваме и съответните структури и те да работят разумно в духа на нашите ценности. Благодаря. Благодаря, господин Брок. Смятам, че имаме всички основания да ви поздравим за вашите постижения в тези сложни преговори. Имам два въпроса. Кога най-вероятно парламента ще вземе решение? И след като парламент вземе решение, какво ще кажете за последващия етап? Ще имаме ли екип, който ще участва в наблюдение на това, как се изпълнява решението и да се гарантира, че решението се изпълнява максимално ефективно. Второто е за междуинституционално споразумение за достъпа на парламента до информация. Дали ще бъдат отчетени потребностите на подкомисиите, защото обикновено нашата подкомисия не се включваше в съществуващите междуинституционални споразумения. Ние води много конструктивен диалог с службите за възможността да се разширят нашите правомощи. Но очевидно това трябва да е било въпрос поставен по време на преговорите за междуинституционалното споразумение. Председателският съвет в момента заседава по въпроса кога точно ще приключи преговорния процес. До този момент, е, във всеки случай, нещата сте е така. До понеделник вечерта комисиите ще трябва да дадат становище, да вземат решенията, да ги гласуват. Във вторник е, докладът ще се приеме, надявам се, ще се гласува от АФЕТ и след това във вторник и в среда ще продължим по политически групи да обсъждаме. В четвъртък всъщност е гласуването на доклада. В четвъртък е гласуването на доклада. Надявам се, че ще бъде гласуван. За мен е особено важно да мине гласуването в водещата комисия, в среда да проведем и парламентарния дебат в пленарна зала. И след това вече, дали гласуването ще бъде през юли или през септември, това не е чак толкова важно. Важно е обаче да го проведем това е, разискване в пленарна зала сега, следващата седмица. Естествено, че по отношение на е, финансовия регламент, е, регламента за парламента има и различия в мненията тук в Европейския парламент, но при всички положения това трябва да излезе като едно общо становище на парламента. И вече през е, есента, когато ние имаме този прият доклад, което сме приключили с консултациите с съвета. Имаме споразумение, е, междуинституционално споразумение с съвета. Ще е, бъде много проблематично за съвета, ако той реши да не спазва всичко това, което сме записали в споразумението. А то се отнася е, до приобщаването, до включването и равноправното участие на парламента по отношение на контролирането на някои решения на административно, на изпълнителско равнище, свързани и с назначенията в е, службата за външна дейност. Е, както ви казах, ако съвета не се съобразява, ще има проблеми. Да. Ние ще трябва и по съдържание да следим изпълнението на всичко това, което е, сме регламентирали, така че това ще се отнася и до е, аспектите на правата на човека, не само до бюджетно-финансовите аспекти. Естествено, че в такъв случай е, не само комисиите, но и подкомисиите, в този конкретен случай вашата подкомисия ще трябва да бъде надлежно информирана, включена във всички съществени форуми, решения и промени в е, вашия ресор. Ако съветът и комисията се придържат към всичко това, което сме записали в междуинституционалното споразумение, се надявам, че наистина по един разумен начин ще можете да прокарвате вашите становища или най-малкото да ги огласяване. Надявам се, че е, ще имаме и съответните възможности за контрол. Естествено, достъпа до информация. Разбира се, че веднъж е, това вече е записано в нашите споразумения от 2002 година. Петима е, представители на парламента би трябвало да получават достъп до тази информация. Освен това, докладчиците – които са избрани от състава на съответните парламентарни комисии. Дали е, става дума за подкомисии, както е СД и е, ДРОА, е, които са част, в крайна сметка, от АФЕТ, няма значение. Най-малкото председателя на АФЕТ или председател на друга комисия може да напише на Катя Ещана и да уведоми за липса на информация или нещо подобно. Ако докладчикът има право на тази информация, включително и на достъп до засекретена информация, би трябвало да му се предостави. В някои случаи докладчикът се нуждае от такава информация. Така че когато става дума за човек, който е оправомощен от целия парламент, да кажем, или от съответната комисия, избрана от пледарния състав на парламента, да работи по дадена тема, той очевидно трябва да получи достъп до тази засекретена информация. В крайна сметка има съответните механизми и процедури за е, проверка по отношение на надежността, ако се налага на отделни лица, като представители на парламента, ако информацията е толкова чувствителна. Благодаря ви за информация този нов механизъм. В момента чета, че достъпа документите, за които вие говорите, до които ще имаме достъп, са в сферата на общата външна политика и политика в областта на сигурността. Но ние имаме една много подробна процедура, която е свързана с достъп до документи, свързани с диалог по човешките права. И аз надявам, че това ще се разбира в по-широк смисъл. Това не бе предмет на преговорите, защото в рамките на нашето споразумение бе постигнато едно такова съгласие. Това е работната група на господин Лейне. Е, така че там, в рамките на междуинституционалното споразумение с комисията, е, бяха включени и тези аспекти, които вие е, засягате, свързани с сигурността, а също и с прозрачността и така специалната проверка за сигурност или за надежност, която е свързана с съответните процедури и изисквания на държавата член. Тъй като става дума за нещо, което е договорено вече, ние не сме го обсъждали. Благодаря. Има ли коментари, въпроси? Благодаря ви, господин Брок, за огромната дейност, която извършихте. виждам, че има едно нещо, което е изключено документа. А именно, че парламентът ще извършва надзор върху дейността на Европейския фонд за развитие. Това е много важен фонд. Ние току-що го обсъждахме връзка с Конго и неправителствените организации се оплакват, че те нямат финансиране от Европейския съюз, докато ние изразходваме много средства от Европейския фонд за развитие и комисията казва, че се разходват средства, включително и за неправителствени организации. Разбира се, това е защото има някои проблеми, свързани с бюджетизацията на този фонд, но в крайна сметка този фонд е изключен от бюджета. Има ли някакви идеи да има все пак парламентарен контрол върху този Европейски фонд за развитие. Да, тук нещата се свързват с договора от Лисабон. Но в договора, както знаете, не можахме да включим този инструмент. Фонда за развитие се финансира по друг схема, по определени квоти бившите е, колониални страни е, поеха една по-голяма част от е, тежестта по финансирането на фонда. Така че нещата не се свързват и не са, така да се каже, огледално отражение на другите квоти за вноските на държавите членки. По тази причина Европейския фонд за развитие не бе включен в Лисабонския договор. Е, необходима е съответната законова основа, за да можем да контролираме тези средства и начина по който те се изразходват. В такива случаи ще трябва да използваме общите инструменти, които са на разположение, но Що се отнася до върховния представител? Да, ние договорихме всичко. Но там, където тя ще работи като заместник-председател и в този случай, да кажем, ще има отношение към помощите от Фонда за развитие, е много трудно понякога да се прокара точната разделителна линия и точно по тази причина е много трудно и, и да осъществиме контрол и да го договорим абсолютно точно до точката и запетаята, както се казва предварително. Госпожа Вейтери. Благодаря ви за тази много важна и е, голяма дейност, която вие развихте, господин Брок. Става дума в моето изказване най-вече за е, информационните аспекти и е, някои тревоги на националните правителства, най-вече в новите държави членки на Европейския съюз. Дали е, и има основания за такива опасения, че да кажем, че ще доминират в бъдещата Европейска служба за външна дейност представителите на големите държави, на старите държави членки. Смятате ли, че ще се гарантира една равнопоставеност на всички държави членки на Европейския съюз? Господин Брак не говори в микрофон, за съжаление. В е, първия проект е, Катя Ещен е, този въпрос не бе включен. А след това имаше определени изменения във връзка с реакцията на национални държави. Е, така, промениха се нещата и във връзка с реакцията на съвета и За да постигнем повече във връзка с този въпрос за равнопоставеност на новите държави членки, трябваше да пренесем дискусията за равнопоставеност и в съвета, но страхувам се, че не успяхме да наложим максималното. При всички положения при нашите преговори ние успяхме да издействаме повече, отколкото външните министри пряко засегнатите, както се казва, е, ние сме записали, че трябва да се е, постигне съответния баланс е, и че това изискване е правно обвързващо. И мисля, че и в някаква точка от преамбюла е записано, че този именно географски баланс, това географско равновесие, трябва да доведе до едно по-засилено присъствие на представителите на страни, които са били някакси пренебрегнати до този момент. И че ако в бъдеще се установи, че продължава да съществува някакъв дисбаланс, вратите за панататъчни преговори и за допълнителни действия е, с цел установяване на желания баланс е, трябва да са отворени. Това е написано горе-долу в текста. Повече не можахме да постигнем, но както ви казвам, много повече постигнахме, отколкото е, министрите на съответните национални държави. За съжаление, е, директивата, която най-често се цитира, която би трябвало да служи като основа за желаното равновесие, вече не е в сила, не е в действие. И аз не мога, е, всеки юрист е, ще се съгласи с мен, не мога да се позвавам на някакъв правен акт, който вече е излязъл от действие когато водя преговорите. При всички положения, подчертавам, повече постигнахме при нашите преговори, отколкото пряко засегнатите министри на външните работи. Много ви благодаря, господин Бровка, за това, че дойдохте и ни обясних, обяснихте ситуацията. Надявам се, че следващата седмица процедурата ще бъде финализирана и ние ще следим изпълнението и ще видим по какъв начин най-добре да осигурим това нашите искания да се изпълни. Точка 7. Разни. Много бих искала да помоля господин Макмилан Скот да ни разкаже в рамките на 3 минути за своето скорошно участие в много интересния трансатлантически демократичен форум. Той е придружаващ там председателя Бузък. Дали бихте могли да кажете няколко думи? Много се надявах вие да сте много се надявах вие да бъдете тук сутринта, но и сега е много подходящо. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност, аз съобщих на секретарята по-рано. Аз, със съжаление, нямах възможност да присъствам на конференцията във Вашингтон. Поради това, че беше починал един от колегите ми в Обединеното кралство. Но самата конференция беше организирана от Националния демократичен институт и беше проведена в рамките на правилата на Чатъм Хаус. Конференцията беше посветена на насърчаването на контактите между Европейския съюз и САЩ. Знам, че госпожа Гомеш възнамеряваше да отиде на тази конференция. Не знам дали отишла. Ще има бъдеща среща. И смятам, че нашата подкомисия трябва да отчете тази среща във Вашингтон. И знам, че вашата вашето посещение наскоро в Вашингтон беше свързано с, с форум по насърчаване демокрация през ноември. 13 септември е денят на световната демокрация и може би трябва да помислим нещо да направим някъде по това време. Аз не бях там, но там беше председател на парламента, имаше други евродепутати. Председателя, благодаря ви за много краткото съобщение. Разбира се, ние ще продължим да следим по най-добър начин какво се случва в сферата на сръчаването на демокрацията. И се радвам, че тук сред нас също така е господин Бро, който е член на Трансатлантическия законодателен диалог. В началото на нашето заседание господин Брок разказва за нашето посещение в Вашингтон и ние установихме, че има много сходство, дори единство между Европейския съюз и САЩ в сферата на човешките права. Ние получихме много положителни отзиви от нашите колеги в Конгреса за подобни инициативи, съместни инициативи между Европейския съюз и САЩ в сферата на човешките права. Много ви благодаря. Да, заповядайте, господин Брок. Е, е, Не знае дали сте получили покана за нещо, което планираме за следващия четвъртък едно общо съвещание с председателя на комисията, с представители на САЩ. Ще поговорим вече за редица бъдещи планове и програми за посещения, които трябваше, може би, отдавна вече да проведем, да осъществим, но Както и да е, по редица причини не успяхме и е, затова е хубаво в рамките на нашата обща мрежа да създадем и по-тесни контакти. Включително и с колегите от Конгреса, от Американския конгрес. Вие е, сигурно сте заинтересовани също в участието в един подобен, е, далеч под тесен контакт, е, отколкото до сега. Оперативната политика се прави именно в рамките на неформалните е, постоянни контакти между парламентаристите, така че мога при всички положения да ви поканя само и да ви призова да участвате в четвъртък. Какво прекрасно съвпадение, че можахме да обсъдим този въпрос с вас, така че следващия четвъртък ще се състои тази среща. Сега, уважаеми колеги, моят дълг е да закрия това заседание и да обявя, че следващото заседание, последното преди парламентарната вакансия, ще състои на 15 юли сутринта от 9 до 12.30. Благодаря ви.